So, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, merci, Mesdames et Messieurs, ähm, wir müssen... Добър ден, дами и господа, започваме, защото програмата ни днес е наситена. Първото нещо, като трябва да свършим е да приемем дневния ред. И нека да ви кажа следното. 15-та точка, а именно преговорите със съвета относно Европейския социален фонд. 15 та точка значи ще премине веднага след съобщенията на председателя. Елизабет ще изложи този въпрос и останалото продължава в същия е, ред. След това 6-та точка доклада за повторната индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността на Филип Болон е след точка 12. И седма точка, а именно последващите действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия на държавите членки върху правомощията на комисията. Трудно заглавие, труден въпрос. Но това, което имам аз да ви кажа е, че ще го гласуваме. Няма да го обсъждаме надълго и на широко, а просто ви уведомявам, че е предвидено утре за гласуване. Измененията на член 81 са предвидени като точка от дневния ред преди 14 та точка утре сутринта, с други думи. Благодаря. Следващата точка. Набързо и накратко. Представяне на годишното проучване за развитие Нашата комисия и комисията по економически въпроси ще се събере на заседание на 21 ноември в Страсбург, на извънредно заседание от 8.15 до 10 вечерта. Комисарите Андор и Рен ще представят този годишен доклад за растежа, представен на вече пред комисията. Запишете си го в календарите, в графиците, ако обичате. И така, нека да ви припомня, че в някои случаи не сме използвали конферентен превод на помирителни съвети предимно сме се отказвали от конферентен превод, но сега искам да ви припомня, че днешното ни заседание се излъчва пряко по интернет, и на това се дължи пълният езиков режим на конферентен превод. Моля ви обаче днес да сте особено кратки в изказванията си, защото имаме наситен дневен ред. Така ще покажем на европейското гражданство, на нашите киберслушатели за това колко бързо и ефикасно се свършваме работата. Заповядайте. Le dernier trilogue que nous avons tenu е, господин председател, е, информация по последното заседание на е, триалога, което проведохме, беше 26-то, следващата седмица ще бъде 27-то. Позволете ми простичко от все сърце да благодаря и на нашите колеги от администрацията, и на целия екип, който участва в преговорите. В Последния път свършихме в един и половина през нощта хората работиха много упорито и все още ни остава много тежка работа и, и всички работеха сплотено е, и упорито. Така че чести почитания на всички. Така, сега, много неща се обсъдиха е, е, по време на поредните заседания. И сега ни остава най-тежкото. Предстои ни най-тежкият етап е, на преговорите. Въпроси, естествено, по които всички ние имаме становище. Първо, 5% от кохезионния фонд да бъдат прехвърлени към социалния фонд или да бъдат използвани за социални цели. Това, това е първия въпрос. По този пункт, вашия екип, участващ в преговорите, и вашия докладчик не отстъпиха и, и, и една педя земя. И трябва да ви кажа, че зад нас е Елен Масур, председателя на бюджетната комисия, и председателят е, на, Европейската, на Европейския парламент е, също така слуша е, с добро ухо нашите мнения. Така че ние няма да отстъпим. И просто а, а, с тежестта на цялата тази подкрепа е, и да, и да ви кажа, тук не става въпрос за някакви дребни е, неща. Става дума за 11 милиарда евро за човешки капитал, за развитието на човешкия капитал. Нали? Не, не става въпрос за дребни пари. Второ, е, инициативата Младежка заетост. Спомняте си, че в текста е, регионите бенефициери е, са е, тези, е, в които има повече от 25% младежка безработица във възрастовата група 15-25 години. Бихме искали това да са региони, които са под средното за Европа, значи да се включат още региони, т.е. които са на 22,9 и по-низко, И вече ще видим какво ще постигнем и по другия въпрос, за който настояваме, да се разшири възрастовата група от 15 до 30, а не 25 години. Сега, или едното, или другото ще мине, вероятно. Трети пункт. настояваме съветът да се откаже от възраженията си и 20% от социалния фонд да бъдат насочени към борбата с бедността и социалната маргинализация. Това също е в мандата, който сте ни дали за преговорите. И на последно място лицата с увреждания и бежанците да бъдат включени в приложното поле е, на социалния фонд, така стрикто сенсо. Ето това са най-тежките въпроси, е, в които ще хвърлим всички сили. Втора информация на вашето внимание. Знаете, че е, по проекто бюджета е, за 2014 година настояваме или да се включи цялата инициатива Младежка заетост, или поне съответните бюджетни кредити да бъдат заделени. И сега мога да ви кажа, че за 2014 е, година са заделени 3 милиарда и 400 милиона евро под формата на кредитни ангажименти и останалите 2 милиарда 600 хиляди за следващата 2015 година. Е общо 6 милио, милиарда, общо 6 милиарда за две години. И последно, 27-то заседание на триалога ще се състои следващия вторник. И очакваме да приключи работа преди броят на заседанията да навърши 30, господин председател. Много благодаря на Елизабет. Много добър избор направихме с нея. Знае какво, как да си върши добре работата. Кой друг иска да вземе отношение или зададе въпрос? Господин Серкас? Маски на прегунта. Нямам въпрос всъщност, господин председател. По-скоро искам да изразя благодарността си за чудесно свършената огромна работа на този преговорен екип. Елизабет знае колко силно подкрепям нейната стратегия. Просто ще уточня двата основни пункта, именно младежката инициатива – повече младежи и повече региони. а не частичен подход. Аз бих препоръчал, ако сме изправени пред избор или териториално, или персонално разширяване, то тогава аз бих искал да уточним младежката граница между 20-26 години. Границата във възрастта на тези младежи за младежката инициатива. Това е моето лично мнение. Так, подкрепата ми е изцяло гарантирана, каквото и да решиш да направиш. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе отношение?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 Аз в неотдавна публикувания си доклад призовах именно към това. И наскоро се свързах с комисар Андор именно по този въпрос, само че ми се стори, че той не е кой знае колко ентусиазиран. Не е сигурно, че това ще бъдат тези 30 години като горна граница или е вече ясно някой друг? Там Елизабет Елизабет. Добре, Елизабет в такъв случай. Въпросът е дали може да се разреши или не. Разшири или не. Благодаря. Накратко. Накратко казано, аз също съм за разширяване, за увеличаване, разширяване на диапазона или увеличаване на възрастта до 30 години но да ви уточня, че има има група между 25 и 30 години, които също са младежи, които същи са, също са безработни. Така че трябва да обясним защо именно тях сме решили да изключим. Тоест, виждате, че трябва да се координира, трябва да се търси баланс, тъй като младежката гаранция е приложима за няколко вида групи от населението и за няколко вида региони. Региони където безработицата обхваща предимно хората от 15 до 25 години и други региони, където възрастовата граница е по-висока. Тоест, диференцирането трябва да се направи, за да може компенсаторните механизми да произведат желания ефект. Благодаря не само на политическите групи, за подкрепата, а и за желанието да си сътрудничим всички и да се изразяваме единогласно на тези триалози. Благодаря. Абе, абе. Всъщност много е трудно да се работи с други институции. Благодаря ви. Обеден съм, че ще се справите и още веднъж благодаря и за подкрепата в рамките на комисията. Стигаме до следващата точка. Сария Саях етикетиране на вещества. Имаме 6 изменения. Заповядайте, Сари. Благодаря, господин председател. Имаме две компромисни изменения. Те са насочени към съображенията. В тях искаме да подчертаем, че стандартите за безопасност на труда не трябва да бъдат разглеждани като пречки. Ние искаме да подкрепим малките и средните предприятия и тяхната дейност в компромисен текст Б, доколкото разбрах, ще се включи корекция, която е езикова по своя характер. Сега казваме, че всички пет директиви трябва да бъдат обект на преглед, за да се осигури и така нататък. Идеята е да се промени английския, тъй като сега се казва, че постоянно трябва да се прави преглед на тези директиви, поне това се загатва от текста. Мисля, че ще можем да приемем текста утре, когато го видим. Останалите изменения са по-скоро технически по своя характер. Като цяло, техническите експерти от страна на комисията приеха тези изменения. По-моему, не би следвало да има някакви проблеми тук, утре и се надявам, че можем да отидем на споразумение на първо четене и съответно се надявам, че всички политически групи ще подкрепят това мое искане. Благодаря на докладчиците в Сянка, които работиха активно и сътрудничиха. Благодаря. Благодаря. Нещата изглеждат Добре, да видим дали това ще е така. Оле Кристенсен от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за доброто и конструктивно сътрудничество. Радвам се, че тя прие нашите виждания в компромисните текстове. Освен това съм доволен, че подчертаваме, че здравето и безопасността на работното място не трябва да се разглеждат като пречка или като разход. Ето защо трябва да се защитават работниците и служителите. Това е едно от основните права всъщност на работниците и аз го подчертавам. Има някои професии, които са особено изложени на химически вещества, например фризьорите, които са изложени всеки ден на опасни химически вещества. А те не знаят, нямат информация на какви рискове са изложени. Така че още веднъж искам да благодаря на докладчика за това, че не разглежда моите текстове като просто едно техническо допълнение, а си припомня, че и работещите имат права. Благодаря. Благодаря, Оле. Значи гъвкава сигурност. Мисля, че сте се справили добре. Мариан Харкин. Не, всъщност Фил Бениан. Благодаря. Мариан иска да се извини за това, че не може да присъства. Аз ще се изкажа от нейно име. Искам да благодаря на докладчика за конструктивната работа по това досие. То е доста техническо по своя характер. Госпожа Харкин обмени позиции с комисията и като цяло подкрепя госпожа Еса. Има някои конкретни изменения от страна на госпожа Харкин, свързани с терминологията. Тя смята, че те подобряват текста. По отношение на компромис Б, колегата иска да помоли докладчика да не пише, че всички директиви трябва да бъдат подлагани на периодичен преглед, защото ако се каже under review на английски, това означава постоянен преглед. Така че, е, ако има постоянен преглед, никога няма да имаме окончателен документ. Групата на АОД предпочита да има по-конструктивен подход и да се каже, че директивите ще бъдат обект на периодичен преглед, а не на постоянен преглед. Но като цяло госпожа Харкин приема доклада и измененията и очаква с нетърпение гласуването утре. Благодаря. Някой иска ли да каже нещо? Вие ще кажете ли? Не, вие в края ще се изкажете. Комисията иска ли да каже нещо? Заповядайте, ако желаете. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми давате тази възможност. Да благодаря за внесените изменения. Трябва да кажа, че службите на комисията смятат, че предложените изменения са свързани по-скоро с терминологията, Има изменения, които поясняват точния характер на връзките между старата и новата система на класификация. Въвеждат се освен това някои допълнителни категории вещества и смеси, които като цяло отговарят на директивите, отчита се и техническия напредък – Имаме известни притеснения във връзка с изменения 10 и 11. Не е достатъчно да се говори само за подкатегории като 1D, например. Трябва да се говори за категория 1, защото тя покрива случаи, в които няма възможност да се въвеждат подкатегории за веществата в рамките на 1Б, например. Така че ние смятаме, че трябва да се използва думата или вместо и в изменения 10 и 11. Освен това, искаме да подчертаем по отношение на изменения 23 и 24, че част от тези изменения не се вписва в контекста на настоящото предложение, а именно приравняването на текста на директивите с текста на регламента. Благодаря, госпожо представител на комисията и сега госпожа Есая в заключение. Благодаря на комисията за коментара. Е, сигурна съм, че по време на триалога ще можем да изгладим тези детайли. Аз съм напълно съгласна с вас, че периодичен преглед, периодик ревю като терминология е, е по-добре, като формулировка. И а, е, да попитам секретарята Алде ли ще го внесе нали, утре? да, за да можем да го приемем. Да, е, чисто езиково, по-добър английски е това. Periodic review. А, благодаря, каза председателят. Е, май, май ще се замръкне е, нощта, в противоречие с директивата за работното време, но утре, значи ще гласуваме. Да, внесете си текстовете в секретарията, те го очакват. Следващата точка от дневния ред е пета. прилагане на директива на съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и труда. Докладчикът. Е, благодаря, господин председател. Бих искал да ви занимая с компромисните предложения за изменение и допълнение. Седем сме съставили. Имахме прекрасна работна среща с докладчиците в Сянка. Много, много положителна, добра атмосфера. Откровенно си споделихме становищата. И а, така установихме онези изменения, които биха могли да бъдат обединени в качеството на компромисни. И вече отзивите, които получаваме от политическите групи, общо взето са положителни. Има, разбира се, разногласия между политическите групи. Не бе лесно да се намери приемливо за всички решения. Един от компромисите е малко проблематичен. Първоначално внесеното от мен изменение, аз се опитах да възстановя някакъв баланс. Нали, да се надяваме, че политическите групи ще приемат този компромис. Значи, много е трудна диференциацията между различните дискриминирани групи. Някак си не, не, не бива да се прави такава дискриминация. Те всички са жертва на дискриминация от, от трети страни. Значи, все пак да става дума само за директива 72 000. Всяко изменение, е, което засягаше някакви други материи, естествено не може да се приеме. Така че да, става въпрос за директива, въпрос за директива 78-2000. Всички изменения се отнасят единствено и само за нея. Но специално, що се отнася до тази 78-2000, ние се надяваме да формулираме категорично послание за изискванията на парламента по отношение на, на по-нататъчната проучвателна работа. Впрочем, става дума и за Агенцията за правата и свободите. Благодаря. Госпожа Кливети от името на... от докладчите в Сянка е, е първа. Е, благодаря, благодаря на, на колегата докладчик за конструктивния, до който работихме. Той, впрочем, го каза. Атмосферата беше отлична. Накратко, каква е позицията на социалистите е, ние имаме бележка по отношение на компромисно изменение А. Бихме искали последната част на това изменение, е, е, която заимства 37-о първоначално внесено изменение, да бъде премахната от компромисния текст, тъй като 37-о бе оттеглено междувременно. И следователно не е нужно 37-о да се отразява в компромиса. Понататък компромисно изменение е латинско. Не можем, не, не можем да приемем така формулираното изменение, тъй като в него има неща, които не можем да приемем. Например, тук се казва, че липсват данни по важните въпроси. Но пък ние смятаме, че данни има. Даже, даже твърде обилна е информацията по въпроса. Има институции на Европейския съюз, специализирани агенции, които са свършили работата, които са ни докладвали – като са подкрепили позициите си с солидна статистическа информация. Ето защо ние това изменение, което твърди противното, не можем да приемем. То се отнася обаче до частта а, от изменение Е, кое, която отразява 33-то първоначално внесено изменение. Между другото, докладчикът изрази нашата позиция. Бихме искали тази част да се гласува разделно. Значи частта 33-то изменение в компромисно Е би трябвало да се гласува отделно. И, и това ще стане фактически чрез отделно гласуване на 33-то изменение в първоначалния му вид. Сега вече има редица други изменения, които не попаднаха в компромисните изменения, които ние подкрепяме. Е, но ние все така се надяваме, че утре гласуването ще мине гладко. Благодаря. От името на Алде, госпожа Овир. Да, по принцип, е, господин председател, нашата група подкрепя подкрепяме ние преработката на директивата. Благодарим на докладчика Коса е, за активната му работа. 55 общо изменения и допълнения бяха внесени. 7 е, са компромисните изменения. Много от тях, компромисните, ние можем безусловно да подкрепим. Някои обаче не. Впрочем, измененията могат да бъдат разделени на две групи. Първата група се, се добавят фактически подробности, включват се в а, а, обхвата неща, които са прекалено мъгляви или, или отвеждат страни от темата. И, и това би затруднило прегледността и разбираемостта на текста. Що се отнася до други друга група изменения, те засягат отделни норми, отделни е, текстове от е, директивата, тясно в рамките на приложното и поле. И естествено тези изменения ние подкрепяме. Връщайки се сега на компромисните изменения, 95% от тях са приемливи. За нас обаче е в латинско. Не разбираме защо инспекциите по труда са включени тук. Според нас това е прекомерно и не можем да го подкрепим. Категорично. Освен това е трудно да подкрепим първа точка от преамбюла в новата и формулировка. Първата част да, приемлива, но втората част под формата на устно изменение, за съжаление ние не можем да подкрепим. Общо взето обаче, господин Коса и докладчиците в Сянка поработихме много добре и ползотворно и наистина с някои малки изключения, все пак, можем да подкрепим доклада. Благодаря. Äh, много благодаря. Сега от името на зелените господин Шрёдер. Много благодаря. И аз искам да подчертая важността на този доклад, защото целта бе да произведем доклад по собствена инициатива и да изпреварим комисията. Така както всъщност е предвидено в текста на самата директива. С други думи, опитваме се да действаме изпреварващо и да дадем идеи на комисията, да й подскажем кое е важното за нас. Сега, докладът обаче е малко разочароващ като крайен продукт. Защо? Защото не включва всички важни пунктове, всички важни елементи на оригиналната, на началната директива и за това ние изработихме изменения в тази посока, да посочим това, което смятаме, че липсва. Всички политики на Европейския съюз, насочени към постигане на равенство, трябва да бъдат събудени от зимен сън. Това беше целта на доклада. Това обаче не става ясно някакси. Най-вероятно, защото има различни позиции по този въпрос. Позиции, по които работихме дълго, работихме по тяхното сближаване. Има има въпроси, има области, в които дискриминацията не е достатъчно добре обоснована. Например, така наречената полова идентичност или самоопределянето като принадлежащ на един или друг пол, това не е застъпено не е застъпен и докладът на комисията Либе. И това са две важни бели петна в доклада предвид приложното му поле. Евентуалното разрешение би било компромисно компромисно предложение за оттегляне на единия текст и добавяне на другия. Аз а, съм чела проучвания на Европейската агенция за защита на човешките права и бихме могли да се позовем на тези проучвания. Противното би било странно. Съществува дискриминация, дискриминация по полов признак, следователно няма защо да си затваряме очите пред нейното съществуване. Това е единствената точка, по която се разграничаваме. Останалите изменения на докладчика са приемливи за нас. Но докъде и в каква степен ще бъдат приети, от това ще зависи нашият краен вод. Чухме предложението на госпожа Кривети, така че ако госпо... нейното изменение се приеме, тогава и ние бихме гласували за. Благодаря. Европейската комисия иска ли да вземе отношение? Не ви виждам, казва председателя. Свети ми в очите. Заповядайте обаче. Аз се казвам Петра Шот и работя в отдела, който се занимава с именно този доклад. Както каза колегата, срокът е до края на годината. Ще използваме като изходен материал двете директиви 2043 и 2048. Те ще бъдат нашата отправна точка, като този път ще подчертаем дискриминацията, свързана с възрастта. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви, госпожо Шриот. Господин Адам Коша, докладчикът, отново има думата за крайни общителни бележки. Köszönöm a kedves kollégák hozzászólását, és megerősítettek. Искам да благодаря на уважаемите колеги за всички бележки, за всички въпроси. Сега съм по-уверен в своята работа. Опитах се естествено да отчета позициите на всички колеги. Нямаше как да удовлетворя абсолютно всички искания, но това се разбира от само себе си. Що се отнася до компромисно изменение А, мога да приема това, което искат социалистите, но нека да кажа изрично – Това са, това са екстремистски виждания и трябва да преценим дали са приемливи или не. Директива 78-2000 покрива различни групи от населението, но не всички групи са проучвани в рамките на различни изследвания. Не за всички групи от населението има данни. Например, нямаме данни за дискриминацията възоснова на вероисповедание. Така че съм съгласен с онези колеги, които казват, че трябва да споменем всички проучвания, данни, които са налични. Много е важно, освен това, да се изтъкне къде има недостиг на проучвания и къде те въобще не съществуват. Говорим за пакет от компромисни изменения и аз съм абсолютно уверен, че мнозинството ще подкрепи този пакет. Що се отнася до разделното гласуване, нека да уточним какво точно искате, защото вие говорите за изменение 37. Социалистите не искат изменение 37 да бъде включено и искат разделно гласуване. Или биха могли да подкрепят изменение А, ако 37 не се покрива от този компромисен текст. Нека да поговорим, за да може утре на гласуването да няма проблеми. Така или иначе искам да благодаря на всички. Беше удоволствие да се работи с вас. Колегата от социалистите иска думата. Може би сега можем да уточним как стоят нещата. Благодаря, казва госпожа Клевети. Може би не съм била съвсем ясна. Изменение 37 беше пренаписано и ние го извадихме от компромиса, така че няма проблем. Ами добре, един проблем по-малко. Благодаря. Може вие двамата да се съберете и да обсъдите проблема, за да може да гласуваме утре. Благодаря на всички. Трябваше леко да променим дневния ред. Сега отиваме на точка 8. Доклада на госпожа Зипел. Стратегията КАРС 2020 план за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа. Заповядайте. Е, успях да дойда точно на време, казва госпожа Зипел. Това е проекто становище от нашата комисия по програмата CARS 2020. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Вече проведохме една среща, където говорихме най-вече по 7 компромисни изменения. Мисля, че постигнахме съгласие. Споразумяхме се, че автомобилната индустрия е изключително важна. Автомобилите ще останат важно транспортно средство в цяла Европа. Много проучвания се правят сега, индустрията дава поминък на много хора и като си има предвид, че тя е изправена пред определени трудности, тук се включват е, различните видове двигатели, които се предвиждат, е, големи, малки автомобили и така нататък. Е, всичко това отчитаме в текста. Онова, което е от интерес за нашата комисия е включено. Няколко думи за компромисните изменения. Компромис А, той подчертава колко е важна автомобилната индустрия, като се споменава един факт, който се повтаря и в компромис Б. Ние сме изключително иновативен континент, можем да бъдем, да бъдем давани за пример на другите и е много важно ние да сме пионери и да ръководим е, развитието в световен мащаб. Имаме компромисно изменение относно структурните промени, които са необходими. Тук става въпрос за това каква помощ трябва да се даде на фирмите, за да се справят с предизвикателствата. Много е важно промените да не се отразят отрицателно в социален план. И ако в крайна сметка станем свидетели на нежелани последиците, трябва да бъдат минимални. Говорим за обучение, възможности за планиране за работещите, за да могат те да се справят с предизвикателствата. В компромис Д говорим за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Той е много важен в случай, че възникне реална криза или пък се намалява капацитета на определено предприятие. Много е важно средствата по фонда да се отпускат своевременно, защото те се използват за помощ на пострадалите работници. Ето защо призоваваме държавите членки да използват в пълна степен този фонд. С оглед на трудностите пред сектора в момента, ние подкрепяме създаването на обсерватории на уменията, всички заинтересовани страни би следвало да се съберат и да обсъдят е, какво трябва да се направи, за да се даде необходимото образование и обучение на работещите. Вече говорихме за фонда за приспособяване към глобализацията. Сега преминаваме пък към Европейския социален фонд. Тук става въпрос за мярка в дългосрочен план, за да може и работниците да получат е, ново е, е, образование или обучение. Компромис Г. Тук подчертаваме важността на ЮРЕС, платформата за мобилност. Това е допълнителен инструмент към националните агенции, те или по-скоро платформата ЮРЕС дава възможност да се намерят нови работни места, като искаме да се постави ударението върху постоянната заетост. ЮРЕС трябва да се използва и от работодателите. Те така могат да намерят нужните им работници. Компромис А. Ние разгледахме въпроса за етикетирането. Добави се, че е добре да има и етикетиране във връзка с емисиите на въглероден двуокис. То съществува в някои държави, но не във всички, но имаше известна съпротива. Ето защо ние сме предложили компромис А в настоящия му вид, той ще се гласува и ще има отделно гласуване по отношение на етикетите, свързани с въглеродния двуокис. Сега докладчите в сенка, госпожа Вероник Монтес. На първо място и аз започвам с благодарности, както си му реда по адрес на докладчицата. Вярно е това, което каза, че си сътрудничихме, успяхме и резултатът от това бяха седемте компромисни изменения, които се надяваме да се гласуват. Някои от спорните въпроси, спорни за всички ни, решихме да ги премахнем. И това бе всъщност удачното <laughs> решение. Автомобилостроенето за Европейският съюз и за много региони, включително и моя, е от изключителна важност. И затова ние тук в комисията по трудова заетост и социални въпроси, трябва изрично да подчертаем сигурността и безопасността на работното място. Лека по лека ще постигнем с този вид грижи не само един социален автомобилен сектор, а и екологичен такъв. Няма да изброявам всички изменения, с които съм съгласна, защото са много. Само едно нещо ще споменя, спомена, а именно необходимостта да използваме европейските фондове, с които разполагаме Европейският социален фонд в частност за подпомагане на работниците, които са изпаднали по една или друга причина в затруднение или тези, които в бъдеще ще бъдат в по-затруднено положение от, структу... от преструктурирането на бранша. Европейският социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. И тук е важно изменение латинско С, където се говори именно за това изпреварващо, предвиждащо действие на европейското финансиране като възможно за противодействие на евентуални негативни последици от преструктурирането на отрасала. Надявам се, че това предложение ще се понрави на всички в крайна сметка ще го гласуваме. Благодаря. Много благодаря, Вероник für die Liberalen. Uh, yes, thank you. I'd also like to thank... Е, благодаря. Аз също е, благодаря на докладчицата за становището. Трябва да кажа, че ние общо взето сме на едни и същи позиции. Е, докладът е добър, освен това е важен, особено за хората от моя избирателен район. Автомобилостроенето има огромен потенциал за заетост и, и иноваторство и то този потенциал вече се е, реализира е, в моя избирателен е, район, ще се разкрият нови 1700 работни места в резултат от нововедение в, в шаситата. Има нововедения в двигателите и общото през последните три е, е, години само в моя избирателен район, благодарение на автомобилостроението се разкриха повече от 10 000 работни места. Е, аз знам, че промишленото производство в моя избирателен район се е възползвало от европейско финансиране за развойна и изследователска дейност. Не само за подобряване на енергийната ефективност, а и за безопасността, надежността на изделията. Така че ние можем да подкрепим практически всички, не всяко едно, но във всеки случай компромисните да. Компромисните изменения отчитат нашите предложения. Освен това, от другите групи постъпиха някои много положителни и конструктивни предложения. Е, компромисно А е особено добро е, и, и отразява е, казаното от мен за новаторския потенциал на автомобилостроенето, след това Е, Ф е, и компромисни изменения, където се говори за квалификация и преквалификация. В хода на разговорите с колегите в Сянка аз настоявах тонът да бъде позитивен. Понеже имаше по едно време известен уклон към униние и негативизъм, на, на, на мен ми се струва, че има аз какво да се гордеем в автомобилостроенето. Разбира се, въпросът за реструктурирането на отрасъла е изключително важен и той поражда загриженост и така нататък, но, но автомобилостроенето има своя положителен потенциал. Можем да се похвалим с примери на обновление на, на търговски успех – и а, Европа, Европа, европейските институции би трябвало да помогнат на автомобилостроението да стане конкурентоспособно в световен мащаб. Благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата. Е, да чуем комисията. Генерална дирекция е, предприятия, които която излезе с известие по въпроса за автомобилостроенето. Благодарим за конструктивните изказвания на евродепутатите. Нямаме конкретни свои бележки. Та. Е, утре се гласува. Ам, говори докладчицата. Благодаря на колегите за съдействието, особено на, на Фил Бениан за това, че отново наблегна върху изследователската и развойната дейност. Нали? Тук не става въпрос за който да било промишлен отрасъл. Не става въпрос за автомобилостроенето, един от устоите на, на европейската промишленост, където наистина се виждат нови неща и по отношение на материалознанието и на енергийната ефективност. Аз съм изключително е, оптимистично настроена е, по отношение на гласуването. Между другото, в ИТРЕ, в Комисията по промишлеността, ще се гласува на 17-ти, малко по-късно. Сега, това беше 8 точка е, от дневния ред. По-нататък Франсуас Кастекс по европейската политика за развитие на конкуренцията. Франсуас, имате думата. Благодаря, господин председател. Е, миналата седмица по време на обмена на, на мнения, е, членовете на нашата комисия общо взето е, приеха общо мнение по проекто становището, чието автор съм аз. Благодарение на това бяха изработени компромисни изменения 8. Та, при това трябва да кажа, че практически цялото становище, целият текст на становището е, се обхваща от е, тези компромиси. Е, и всъщност можахме да се обединим всички политически групи. Не знам дали желаете да навлизам в подробностите. но тук става въпрос най-вече за е, е, резервите, които ние отправяме е, към Европейската комисия и нейната генерална дирекция конкуренция, що се отнася до необходимостта конкурентното право на Европейския съюз да охранява капиталовложенията в стратегическите отрасли, да охранява социалните достижения и да отчита е, постиженията по Лисабонския договор, е, в частност 9 член, 14 член, 26-ти е, протокол към Лисабонския договор за услугите от общ економически интерес и също така обществените и социалните услуги от общ интерес. Нали? Тези неща не би следвало да бъдат предмет, не би следвало да подлежат на е, ограниченията за защита е, на конкуренцията. Е, това са дейности, които така или иначе са с местен характер и не пораждат опасения за презграничната конкуренция. Ето, това е. Мисля, че ще можем да гласуваме становището утре и че то ще се ползва с голямо мнозинство. А, тък му щях да благодаря, Дейвид каза, обаче тук има думата. Е, благодаря, господин председател. Както вече се каза, не беше кой знае колко спорно това становище. Знаем, че политиката за защита на конкуренцията е от съществено значение за укрепване на вътрешния пазар и, и гарантиране на неговата устойчивост. Очевидно, политиката за защита на конкуренцията способства и за това потребителите в държавите членки да се ползват с по-голяма степен на защита. И аз съм удовлетворен от тези компромисни изменения, особено акцента, който се поставя върху защитата на потребителите. по-нататък акцента върху необходимостта да се противодейства в максимална степен върху злоупотребите и измамите в данъчното облагане, срещу така наречени социален дъмпинг, който се наблюдава в Европейския съюз. Аз лично съм внесъл 10 изменения и допълнения към проекто становището очевидно е, бях принуден да се откажа от едно от тях, <coughs> за да се избегне дублиране. Компромисните текстове на измененията и допълненията са много добри и аз е, вземам повод да благодаря на нашата докладчица за отличната работа и съдействие, както между нас дамата, така и с останалите докладчици в сянка. Благодаря ви за един много добре балансиран текст. Толкова. Благодаря, нещата се пооформят вече. Господин Бениан отново, от името на либералите. Не, те общо взето като тръгнат на куп, вървят. Е, ето на, и, и, и тук съм сянка. Благодаря на докладчицата за работата и по становището, за това, че състави компромисните изменения. Общо взето нашите становища се отчитат, трябва да кажа и ние определено ще подкрепим повечето компромисни. А и Ф при всички случаи ще подкрепим А. Определено задава ролята на конкурентна политика за гарантиране на равнопоставеност и ефективно функциониране на пазара. В F изменение се иска яснота на уредбата, това е число по отношение на, на економическите и на социалните услуги. Яснота на уредбата, разбира се, ще бъде от полза за всички страни. Е, с също за младежката безработица. Г Благодарим на докладчицата, че се съобрази с нашите мнения. Смятаме, че определена гъвкавост е, за която се говори това изменение, е, е, е достатъчна като мярка. По хаш също благодарим за конструктивния подход на докладчицата. Съгласни сме, че диалогът по въпросите за конкуренцията в рамките на комисията не би следвало да измества демократичната процедура с участието на парламент. благодаря също така на господин Каза за много конструктивните изменения, повечето от които аз безусловно подкрепям. И общо взето се очертава сериозен консенсус. Благодаря, Филип. Други, други някои, които не са били в сянка, които желаят да се изкажат, не виждам. В такъв случай комисията. Господя Пронс. Uh, sorry, Mrs. Bronze is not here. So... Извинявайте, няма я. И нямаме коментар на този етап. Няма коментар комисията. Уважаем Франсава, съповядай. Господин председател, няма кой знае какво да добавя към казаното от колегите. Аз също им дължа благодарност на всички докладчици в Сянка за отличното и конструктивно съдействие и, и така имаме едно становище, което е как годно и се надяваме водещата комисия да го вземе предвид. Благодаря, Франсуаз. От... Утре ще се гласува, а на 17 в Комисията по економическата политика. Госпожа Пападополо по следващата точка, Антигони, която все още не се е присъединила към нас, а да поизчакаме минута-две.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 So, meine Damen und Herren, wir können mitmachen. Und äh, da war ja... И така, нека да подновим заседанието. Излъчват ни по интернет. Стотици хиляди души ни гледат по интернет така че трябва да се придържаме към дневния ред. Обикновено го правим. Естествено, някои колеги участват в заседанията на други комисии и трябва да отсъстват и това се случва най-вече, когато има гласуване в други комисии, така че това в никакъв случай не означава, че те проявяват неуважение. Просто ние сме разпънати на кръст. Казвам го, за да знаете как стоят нещата и съм убеден, че когато дойде май до година, вие, уважаеми граждани, ще гласувате за нас. Следващата точка е свързана с стажовете, с работата по програми ОПР и така нататък. Антигони Пападополо. Обеден е, съм, че това досие е в ръцете на най- способната докладчица. Заповядайте и след това ще чуем останалите колеги. Антогани. Антигони. Благодаря. Всъщност да, наистина сме разпънати на кръст и трябва да присъстваме на много места едновременно. Ние водихме преговори по това досие. Нека да кажа в началото, че предложението на комисията беше разгледано два пъти. И както вече ви казах последния път, е, разглеждахме досието преди лятната вакансия, наложи се да работим по време на вакансията, за да внесем изменения. Измененията бяха много, 158 ако не се лъжа. И най-накрая успяхме да проведем разговори и с докладчиците в Сянка. Успяхме да създадем система, според която обсъдихме всичко, на едно и сега пък трябва да намерим компромиси между политическите групи, защото има три теми, по които имаме различия. На първо място равнопоставеното третиране. Трябва да повторя, че комисията се опитва да включи много категории граждани на трети страни в преработката на тази директива. Имаме толкова много е, категории. Учени, студенти, ученици, доброволци, работещи по програмите ОПР и не е лесно да се включи всичко в един преработен текст. А в началото се искаше тази преработка да е кратка по своя характер, да е пределно ясна. Това сега не е така. Ние вече сме разговаряли по тези въпроси. Днес с удоволствие мога да кажа, че се опитваме да предложим компромиси от името на всички политически групи, като идеята е те да бъдат подкрепени. А ако нямаме единодушие по всички компромисни текстове, ще гласуваме отделно в рамките на политическите групи. Аз като докладчик се опитвам да гарантирам, че Европейския съюз ще бъде едно гостоприемно място за гражданите на трети страни, като се опитваме от една страна да гарантираме равнопоставеното третиране за всички категории работници, от друга страна се опитваме да се преборим с социалния дъмпинг. Оценяваме духа на сътрудничество, който цареше по време на разговорите. Благодарим на всички сътрудници, на хората от секретарията. Компромисите са около 20. Има някои компромиси, които договорихме с НП, други договорихме с Зелените или с АЛДЕ. В крайна сметка възнамеряваме да изпратим още веднъж компромисни текстове, за да има искаме да има подкрепа. Значи, възрастта на онези, които са в рамките на програмите ОПР. Някои искат да има ограничение. Аз предлагам да имаме от 18 до 30 години. Не може 40 годишни хора да работят по програмите ОПР. Значи предлага се или 18.30 или 18.35. Ако успеем да постигнем да е 35, добре. На второ място, студентите. Ако гражданите на трети страни дойдат в а, страна на Европейския съюз да учат, те трябва да имат възможност и да работят някакъв минимум от часове. Говорим за 10 часа на седмица, например. Тук имаме различни позиции по отношение на лимита. Но, откровено казано, Държавите членки трябва да решат на колко хора ще дадат такава възможност и в рамките на колко часа, защото положението в държавите е различно. И най-проблемният въпрос е равнопоставеното третиране. Защото комисията искаше учените да бъдат в привилегировано положение, за да може, например, да получат възможност след като приключат своята научна дейност, да могат да остават в Съюза в рамките на 6 или 12 месеца, да могат да работят или да откриват своя фирма. Тези хора трябва, според комисията, да получават равнопоставено третиране е, наравно с е, гражданите на съответната страна. Това обаче не може да е така, защото ние имаме единното разрешително и те трябва да бъдат разглеждани като работници. Ако те имат такова разрешително да работят, тогава имат право на равнопоставено третиране, но това е нещо друго. Опитваме се да намерим най-добрия компромис с различните представители на партиите. Това ще стане след настоящото заседание. Обещавам ви да ви изпратим нови компромисни текстове максимално бързо, защото утре ще трябва да гласуваме по този текст. Благодаря на всички. Благодаря, каза председателя. Обеден съм, че ще имате много работа тази вечер. Следващия оратор искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Бяхме притиснати от към време. Е, вчера и днес е, се опитахме, ще се опитаме да намерим едни е, компромиси, които да удовлетворяват всички. Както каза докладчика, когато комисията разширяваше приложното поле на директивата, и включи всички останали категории, а не само учените и студентите, се създадоха проблеми, защото имаме директивата за единото разрешително и имаме и директивата за синята карта и трябва да следваме тези директиви по отношение на равнопоставеното третиране обаче нека да не забравяме, че не създаваме възможности за по-благоприятно третиране на гражданите на трети страни спрямо гражданите на Европейския съюз. И ето защо аз смятам, че компромисни текстове F и S са изключително важни. S засяга член 21, а F засяга съображение 36. Така че все още ми се иска да използваме такава формулировка, защото комисията казва, че не можем да създаваме нови права по силата на тази директива. Тя твърди, че тя трябва да отговаря на директивата за единото разрешително и значи така и ще бъде. Е, ето защо обаче аз е, имам е, някои предложения за текстове, които възнамерявам да внеса. Не можем да говорим за абсолютна равнопоставеност между нашите граждани и гражданите на трети страни по отношение на социалната обезпеченост, например. Тъй като понякога за нашите граждани на Европейския съюз е, това не е така. Те нямат същите права. Така че аз искам е, да се каже, когато са допуснати на, държ... на територията на Европейския съюз за целта на е, работа или за, за, за да могат да работят. Е, Искам да се внесе такъв текст. Когато имам единното разрешително, тук говорим за, за, за работещи. Но по силата на този текст има и други категории хора, които нямат трудов договор. Например, стъжантите, на които се плаща. Те са друга категория. Доброволците, също са друга категория. Не можем да кажем, че тези хора ще бъдат а, с достъп до всички привилегии на социалната система, защото те не са работещи. И ето защо пледирам да проявим изключителна предпазливост. Иначе с докладчиците в сянка от другите групи успяхме да създадем изключително добри компромисни текстове и се надявам, че ще успеем да приключим своята работа преди утре сутринта, за да може утре да гласуваме спокойно. Благодаря още веднъж на всички и на докладчиците в сянка. Аз ви желая една приятна нощ, каза председателя. Ще бъдете заети. Джин Ламбард, искате ли да кажете нещо по компромисите? Благодаря. Някои от нас ще работят по допълнителните пенсии тази вечер, така че ни предстои вълнуваща нощ. От друга страна, по отношение на компромисите, които се предлагат, ние знаем как стоят нещата с графика на работа. За нас компромисите обаче са с, с съвсем различна насоченост спрямо нашите собствени изменения, така че едва ли ще подкрепим тези компромисни текстове. Говори се за равнопоставеността. Ние винаги сме смятали, че трябва да вървим по пътя, очертан от синята карта. И е, това въжи по отношение на единото разрешително. Отказваме да отстъпим от правата на учените, които вече са установени по силата на директивата за синята карта. Що се отнася до работното време, и базовото предложение е, минимума. Ние приемаме тези 20, е, макар че се говореше и за 10 часа. Знаем от опита на някои държави членки, че ако има лимит, хората, които работят а, час или два повече над лимита, се сплашват, а, е, казва им се, че ще бъдат предадени на властите и така нататък, въобще изнудват се. Що се отнася до хората по програма ОПЕР. Знаете, че в рамките на съвета на Европа има споразумения още от 69-та година. Аз мисля, че трябва да актуализираме текстовете, тъй като говорим и за активното устаряване в Европейския съюз. Има някои много успешни схеми в Европейския съюз, по силата на които възрастни хора работят като ОПЕР тъй като са сметнали, че сега е времето за това, а по времето, когато са били млади, на 18 години да речем, не са смятали, че това им е по сърце или пък не са се чувствали достатъчно сигурни за една такава дейност. Така че трябва да ви кажа, че ще има компромиси между някои от политическите групи, но нашата политическа група, за съжаление, няма да подкрепи компромисите. Като цяло ние подкрепяме компромисните позиции, но този път това няма да е така. Благодаря. Има ли някой друг, който иска да каже нещо? Някой, който не е докладчик в сянка? Фил Бениан, може би? Не? Искате ли да заместите госпожа Хирш? А, не по този доклад. Добре. Значи тогава господин Штитер от комисията. You, Благодаря, господин председател. Аз ще се огранича само с някои коментари по вече обсъжданото на предходни заседания, а и на днешното, а именно за равнопоставеността. Нека да ви припомня за действията на комисията, особено за учените, за да не отстъпим от това, което вече сме постигнали в сегашното законодателство за правата на учените, би трябвало да направим подобни предложения за студентите, например. Те би трябвало да имат нещо подобно на това единно унифицирано разрешение. С други думи, да приложим едно изключение, за да не отстъпим от е, постигнатото в случая с учените вече. За останалите е, групи пък, те разбира се, че заслужават равно, равно е, еднакво отношение спрямо отношението към всички останали. Както каза всъщност докладчика, че всички, които се считат за работещи, имат право на, такъв, е, на такава синя карта, но нямат право на достъп до всички социални придобивки, до които имат работещите. Това е от името на комисията. Благодаря. Благодаря. Антигони има думата за заключителното представяне и да видим от тук насетне как ще се развият събитията тази вечер с толкова много изменения. Благодаря. Аз няма да се ангажирам сега с нищо, само ще подчертая, че разбира се, че ще търсим компромис. Аз не бих поставила ограничението до 20 часа. Може би ще трябва да прекроим нещата от едно изменение да вземем или от друго. Ще го разпратя моето предложение. Разбира се, че никой не трябва да бъде пристрастен, трябва да бъдат еднакво представени всички виждания на политическия спектър. 36 член ясно посочва кои са стипендиантите с възнаграждение и кои без. И това е в изпълнение на член 79 на договора. Сега, с оглед на това начално споразумение, което постигнахме по силата на тези основополагащи правни текстове, смятам, че утре вече ще имаме предложение за компромис, за да задоволим очакванията на трите политически групи. Благодаря. Благодаря. Следващото следващото заседание на 17 октомври, запланувано 17 октомври съвместно с Либе, определено ще е времето да, да обсъдим всичко това. Точката на Джин Ламбер, дали не може сега да я обсъдим, тъй като Едит Бауър все още не е в залата. Джин за екологичната стратегия за пластмасовите отпадъци. Готов ли си да говориш сега? Uh, Само да видя в коя папка съм ги сложила. Момент. Uh, um, Вероятно помните, че становището е на вниманието на Комисията по околната среда в отговор на допитването на комисията относно пластмасовите отпадъци. И ние естествено се занимаваме с аспекта за етост, евентуално професионално обучение, здравеопазване и безопасност. Доста изменения са поступили от политическите групи и общо взето аз мисля, че всички тридесетина изменения са много конструктивни и аз се движим в една и съща посока. Благодарна съм на колегите. Вероятно ще намерим редица компромиси по повечето текстове, по които са постъпили повече от едно изменение и допълнение. Е, по първата точка за, за оценката на новите технологични решения, що се отнася до въздействието им върху околната среда, аз предлагам да търсим компромис, е, който се основава на изменението внесено от е, Жан-Лук Бенамяс – което би могло да се обедини с изменение, например, от колегата Согол, 6 изменения по-нататък по втората точка. А, за подкрепата за отрасли, които а, проявяват а, добра възможност за заетост. Компромисите а, могат да се обединят около три аспекта. Първо, качество на заетостта, е достойна заетост, а не просто заетост. Това, що се отнася до вторичната преработка на пластмасовите отпадъци. Друг аспект е нисковъглеродната економика. И трето, за субектите на промяната и в тази връзка ролята на областните и местните администрации около тези направления можем да се обединим. Е, по четвърта точка, мисля, не ни е нужен компромис. Е, можем просто да добавим нещата, които предлагат колегите. Изменение 19 то от колегата Пападополо вероятно поражда е, известни разногласия. Става въпрос за, за данни. Аз имам аналогично изменение, ще се опитаме да го обединим. Е, по пет точка иновации, нови технологични решения за измерване на риска. Можем да намерим е, компромис е, по линия на нюансирането на формулировките 22-23 изменения. По 24-то можем да по поговорим с вносителя, но пак с евентуална малка корекция ще се е, спогодим. Шесто изменение е професионална квалификация. М так, да видим дали можем структурно да обединим всички елементи, които колегите е, много уместно предлагат е, стои въпроса за средства от Европейски социален фонд е, за професионална квалификация, е, статуса на професията тук е също нещо много важно. В общо взето рециклирането, вторичната преработка не е престижна като дейност и всяка заетост в този отрасъл се смята за недостойна заетост може да се работи в това отношение. И тук възниква въпроса за текучеството на, на високо квалифицирани кадри. Две-три отделни изменения са внесени тук. Две от тях са свързани с износа на отпадъци извън Европейския съюз с съответните последици. Едно от а, измененията е мое и аз с удоволствие го приемам. <clears throat> Готов съм да приема и другото. Отделно изменение след това имаме 16-то от Жан-Люк Бенамян, който поразширява обхвата. Мисля, че можем също да го приемем. Значи, общо всичко, което правят колегите, може да влезе. И, и така на краща продуктът, е, нали, становище на вниманието на Комисията по околната среда да стане солиден, богат. Това бе. Благодаря. Докладчиците в сянка. Антигони Пападополо, вие сте... А, пак вие сте докладчик сянка от името на социалистите. Заповядайте микрофонът. Малко се пообърках, защото се питах какво ще стане с предишния доклад. А, чакайте малко сега да се видя записките, имаме какво да кажем. Ние смятаме, че стратегия С 2020 наистина следва да, да се стреми към устойчив, разумен и, и приобщаващ растеж. По едно-две изменения имаме някои свои съмнения и възражения. Общо седем изменения пък сме внесли ние. Социалистите най-вече е, с акцент върху социалните последици от е, новата екологична политика. Ние казваме своето изменение, че по-пълното прилагане на европейското законодателство за опазване на околната среда може да доведе до економии на 182 милиарда годишно, да увеличи оборота на рециклирането а, с 42 милиарда, повече от 40 хиляди работни места, нови, до 2020 година. Освен това подчертаваме, че рециклирането на пластмасовите отпадъци само като подотрасъл има възможност да създаде нови 160 хиляди работни места в 27-те, ако до 2020 нормата на рециклиране се повиши от 11 на 17% за целия съюз 2020 година. Значи има възможност за заетост в рециклирането. От което обаче не следва да се отслабват усилията за в обратна посока намаляване на ресурсоемкостта. Защото и намаляването на ресурсоемкостта, т.е. увеличаване на, на, на ресурсната ефективност, е, и има потенциал за създаване на работни места. Общо заето, това е по две-три само изменения има своите възражения и ще гласуваме отрицателно. Нали, те ще бъдат отбелязани с минус по листата за гласуване. Това беше Фил Бениан. Следващия докладчик в Сянка. Аз с голям интерес се включих в работата по този доклад, като докладчик в Сянка защото в продължение на години и, и, и години аз проявявам особен интерес към пластмасовите отпадъци. Споделям мнението на докладчицата, общо по управлението на отпадъците. Еко новаторството, още повече в това отношение, има сериозен потенциал за заетост. А трябва и да снабдим гражданите с професионална квалификация. Аз съм съгласен с казано тук за престижността или статуса на заетостта в вторичната преработка. А, до някъде вече се наблюдава тенденция на преодоляване на това а, негативно отношение. Нашите изменения а, а, се стремят да засилят текста, нали, освен вторичната преработка и вторичната употреба, акцентираме ние. Освен това, становището ни дава възможност отново да поговорим за професионалната квалификация, професионалното обучение и, и повишаване на квалификацията по месторабота. И общо заето повечето изменения можем да подкрепим активно ще работя с колегите за постигане на компромисни изменения. А благодаря, благодаря ви, Филип. Някой друг желая ли? Някой, който не е докладчик сянка, който, който би искал да каже нещо, комисията, госпожа Штефан. Госпожа Штефна, за съжаление, също не е тук, така че комисията няма какво да каже. Добре, е, да, съкръщавате ни работата по този начин. Докладчицата. знаете, обикновено времето се не стига и, и изведнъж като се окаже човек с повече време, се чуди какво да го прави. А, благодаря за много полезните бележки на колегите. Е, Що се нася до допълнителните неща, които се казват, аз съм съгласна, че наистина трябва да, да акцентираме върху сериозния потенциал за заетост в тази област. Нали, хората се питат откъде, кога ще се появят тия нови работни места. Ето, ето на. Uh, um, също така в тази връзка въпросите за професионалното обучение са много важни. Um, съображенията за връзката между вторична преработка и намаляване на ресурсоемкостта. По-настоящем някъде 50% от а, пластмасовите отпадъци стигат до депониране, до сметища. От очевидно едва ли е в полза за планетата или пък за економиката на, на заетостта. Значи има какво да се направи. Знам, че Комисията по околната среда също гледа на въпроса тъкмо от тази гледна точка, нали, гледна точка на ресурсния потенциал, на, на материали, е, които е, така, излизат от, от е, стопански оборот и, и още повече замърсяват за, за векове напред планетата. Така, благодаря ви. Благодаря ви за готовността ви също така да, да проявите гъвкавост по отношение на сроковете. 17 октомври гласуване тук при нас, на 5 ноември в околната среда. Е, надявам се околната среда да, да, да приеме е, всичко, е, което и предложим. Сега, Едит Бауър, опасявам се, че трябваше да ви прескочим, защото ви нямаше заета в друга комисия аспекти, свързани с равенството на половете на Европейската рамка за национални стратегии за интеграция на ромите. As you have uh, seen, we just uh, uh, up to the last minute. Всъщност, до последната минута се опитвах да намеря разумни компромиси. Току-що променихме вижданията си по някои от компромисите. Имаме 10 компромисни текста, повечето от тях се подкрепят от повечето политически групи. Имаше известно недоразумение относно въпроса за възможностите за предоставяне на работа Съгласни сме, че този въпрос е изключително сложен. Обедена съм обаче, че недостатъчната привлекателност на представителите на това население е свързана с недостатъчното образование на, на ромите. И това пък от своя страна е една от причините за тежкото положение на тези хора. Те естествено не получават достатъчно възможности на трудовия пазар. Не трябва да си затваряме очите пред недостатъчните възможности да бъдат заети на трудовия пазар тези хора. Опитваме се да намерим някакво решение в компромис Б. Мисля, че другите компромисни текстове ще бъдат приемливи. Благодаря. I a chair the meeting. <laughs> I a privilege to give трябва да председателствате, казва госпожа Гьонц. Е, мислех си, кой ще председателства. Всъщност, вие сте първи и след това съм аз сред заместник-председателите. Е, и така, благодаря за доброто сътрудничество по това досия. На няколко пъти се събирахме да разговаряме, по важни въпроси. Вие казахте вече, че основният проблем беше как да формулираме едни и същ проблем. Трябва да се подчертаят всички отделни проблеми или пък да имаме общ подход. Тъй като много са трудностите пред ромите, включително и пред жените роми. Те посещават отделни училища, населяват места, където не живеят други хора и така нататък. Ние се опитваме да подчертаем структурните проблеми пред това население и въпреки всичко има едно компромисно изменение, по което не сме сигурни как да гласуваме. Мисля, че можем да намерим решение, което да е приемливо за всички. Става въпрос за изменение БА. В първата част говорим за ранната бременност, което е сериозен проблем за тези хора. Във втората част на текста казваме, че ако учителите познават по-добре културата на ромите, те могат да помогнат. Струва ми се обаче, че тук не става въпрос за особеност на ромската общност. Просто положението на ромите е толкова тежко, че образованието, е, дори и да го имат ромите, не им помага да си намерят работа и съответно единствената възможност за получаване на доход е раждането на много деца. В е, този си вид текста не може да бъде подкрепен от нас, тъй като тук не става въпрос за присъща черта на ромите. Просто обществото е такова и те са изолирани. Дори и след като завършат някакво образование. Аз се надявам, че ще успеем да намерим текст, който да е приемлив за всички. Благодаря. Благодаря на Кинга Гьонс. Вие предоставихте много информация. Фил Бениан. Този път замествам Елко Качин, който за съжаление не може да присъства. Аз обаче съм разговарял с него и имам известни познания. Няма просто да изчета неговите бележки. Приветстваме доклада по собствена инициатива и становището на комисията. Има само няколко изменения, които не можем да подкрепим, защото те могат да се разглеждат като текстове, които стигматизират ромското население. Кинга Гьонс току-що каза нещо подобно. Необходимо е да запазим някаква степен на политическа коректност. Това поне смятаме ние. Темата е изключително важна и не трябва да отваряме вратите за различни трактовки, които пък от своя страна биха породили повече проблеми, отколкото биха решили такива. Важни проблеми има тук, като образованието, обучението, отпадането от училище, незавършването на училище, ранната бременност. Е, само, че твърде, твърде упростено се, се разглеждат тези проблеми и не приемаме виждането, че една конкретна група от населението постоянно злоупотребява със своите права от а, социална гледна точка. Общо взето става въпрос за промени в а, текста, не толкова в, в а, идеите. Имаме цялостен консенсус. Проблема е подхода. Ние ще се опитаме да намерим решение. Алде с удоволствие ще подкрепи стремежа за намиране на, на компромис. Няма други желащи да се изкажат, казва председателя комисията. Госпожа Чини е тук. Благодаря. Позицията на комисията от 2011 година на сам е, че ромското население, включително жените роми, страдат от изолация, от дискриминация и това е включено в доклада. На четвъртата международна конференция на жените роми, а там комисията участва, тя беше миналата седмица, жените изказаха подобни е, притеснения, Засегнаха се въпроси, свързани с културата на ромите. Комисията разбира доколко е сложен проблема и смятаме, че трябва да използваме такива думи, че да не се дава възможност за недоразумение у обществото. Благодаря, казва председателя, благодаря на всички. Гласуването ще е утре. Сега докладчика. Гледам сега отново текста на изменение БА. Мисля, че можем да премахнем изменение 20. То изтъква тези културни аспекти. Вероятно следващото предложение ще е в този дух. Искам да ви уверя, господин Бениен, че по никакъв начин не искаме да се стигматизира определена група от населението. Ние имаме съответни отговорности тук в нашата комисия и се опитваме да разгледаме проблема от гледна точка на заетостта. Опитваме се да видим защо е толкова ниска заетостта на жените роми. И Кинга Гьонс спряво казва, че проблема е сложен. Опитваме се да избегнем тесноградието. Не може да се казва, че проблема е само у индивида. Не може винаги да обвиняваме конкретния човек. От друга страна обаче не можем да говорим и за провал на обществата. Вероятно, положението е много по-сложно. И ето защо би трябвало да намерим някакво разумно решение тъй като проблема наистина е изключително сериозен. Благодаря. Едит, ще гласуваме утре, а в комисията на 14 октомври. Мисля, че ще почетем онова, което беше казано днес. Приключихме по точки 11 и 12, 6 точка ни предстои. Филип Болан, вие сте наред. Става въпрос за конкурентоспособност и устойчивост. Повторна индустриализация. Заповядайте. Много благодаря, господин председател. Попитахте дали мога, приемам да сменим, да разменим докладите докато а, изчакаме Фредрик, виждам, че не е още тук, но ми казва, че е в а, сградата тук на парламента, така че започвам вече. Миналата седмица обсъждахме вече този доклад, така че няма всичко да повторя отново. Няма да повтарям общата насока на доклада, искам да кажа. Но като начало просто да припомня. Имаше 43 изменения, предимно от социалистите и зелените. Аз самият предложих 4 компромисни изменения и други 17. Четирите компромисни са подкрепени от социалистите и от зелените и с нощи получихме предложение за изменение на тези компромисни изменения от страна на либералите. Те също излязоха с предложения за изменения на изменението. Така че, а, ще трябва да изчакаме, но със сигурност ще решим и в този случай, така както се договорихме с социалистите и с зелените, да приемем в коалицията и либералите. В какво се изразява това предложение за изменение, а именно изразява се в включването на политика за трудова заетост в заглавието. Ако Фредерик Дардан е на същото мнение, аз няма да се противопоставям. След това по-нататък за образованието и достъпът, достъпът до него. Либералите предлагат да се уточни правото на индивида да има достъп и да приключи своето образование. Тук ще помоля Филип Бениан да ни каже какво точно се изразява разликата, като те влагат в думата индивидуално, индивида. И накрая за гъвкавата сигурност. Ние не сме съгласни с допълнително уточнение, защото смятаме, че е изчерпателно това, което сме включили вече. Това е за компромисното изменение. С други думи, накратко, нашата начална коалиция най-вероятно ще приеме тези нови уточнения, но пък ще гласува против тези изменения, които не са покрити, а именно е, не са включени от компромисните първо, трето, девето и 27 по-точно. Това е в най-общи линии и да ви кажа, че докладът не е кой знае колко спорен. Благодаря. Благодаря, Филип. Фредерик, ти сигурно имаш много какво да добавиш. Заповядай. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че почти закъснях. Но достатъчно на време пристигнах, за да чуя най-важното. Особено съм удовлетворен от начина по който си сътрудничихме докладчикът и аз и по това колко добър начален вариант за компромис намерихме. Аз съм особено, аз особено държа на правото на обучение, образование и това те да бъдат приоритетни не само за тези сектори от промишлеността, където се създава най-много принадена стойност, а изобщо в индустриалния отрасъл. Аз съм за и за силно изразен и постоянно присъстващ социален диалог. И съм също така и за повече законодателен тласък на мобилността. И това, тези мои предпочитания, са, присъстват вече в компромисните изменения и аз съм щастлив <laughs> от този факт. Сега, нещо, което все пак искам да спомена. Може би малко късно, може би вече малко късно, но все пак искам да го кажа. Компромис номер едно. Малко съм изненадан от и черта или. И отговаря повече, в по-голяма степен на волята, която вложихме в е, началната редакция. Така че не вижда моята политическа група защо трябва ито да го заменим с или. Това обаче ще го уточним после. Компромис Б. Това беше компромис 1 или компромис А. Компромис Б сега. Правото на достъп. Какво значи право на достъп до образование? И на каква цена? С цената на какво? По-скоро не мога да разбера защо трябва, защо се налага тази програма, след, промяна и следователно не мога да е, се произнеса дали съм за или против, след като не я разбирам. Това са моите бележки за тези подробности от доклада, който като цяло е задоволителен. Благодаря. Благодаря. Сега Филип Бенин. Yes, again. Благодаря. Благодаря на докладчика за извършената до момента работа. Аз съм съгласен наистина с твърдението, че е много добре подготвен доклада и измененията, които предлагаме, са незначителни. Незначителни, които обаче могат да имат значителни последици. Ние не закъсняхме с нашите предложения. Смятам, че съвсем е на време подчертаваме колко са важни те за нас. Нека да обясня защо искаме и или и черта или или просто само или в компромисното изменение. Социалният диалог не е обединяващо понятие. Той е важен за, англич... за французи и германци. В Обединеното кралство това не е така. Но всички полагаме еднакви усилия за преодоляване на безработицата. Едите го правим по един начин с социален диалог, други по друг начин. В Обединеното кралство няма такъв социален диалог, но имаме много активна политика за трудова заетост. Какво означава това? Това означава, че може да се приеме или едната, или другата линия на поведение. 7,1% е безработицата в Пългреното кралство и това е именно плодът на нашата особено ангажирана политика за създаване на трудова заетост. Може би най-ангажираната такава в целия Европейски съюз. Следователно, смятам, че няма защо да се казва, че трябва да бъде задължителна комбинацията на двата елемента. Може да бъде или единия, или другия. Достатъчно е резултата да е еднакъв. Или в желаната посока. Как ще се постигне е въпрос на избор. Втората точка – Втората бележка всъщност, не знам как стоят нещата с създаването, с разкриването на работни места. Аз чета английския вариант. Аз не разбирам френски и моите сътрудници ми казват, че в френския превод е по-ясно разписано, така че може би трябва само на мен да ми се дообясни. По въпроса сега за правото на достъп до продължаващо образование. Това бе една от причините, поради които ние решихме да го включим този текст, защото в някои случаи достъпът не е много лесен. Защо? Защото има повече желаящи, отколкото места, които могат да заемат. Тоест, не, че се гарантира правото да участваш в такова обучение, а ти се гарантира правото да кандидатстваш за него, защото в противен случай няма да стане ясно е, на основание на какво се отказва място в даден курс. Може да бъде, защото може, причините могат да са различни. Просто да няма място или просто аз да не съм издържал е, изпита приемният изпит или просто защото не не изпълнявам критериите за да бъда допуснат. Едно е право, в правен или юридически смисъл на това понятие, друго е причините, поради които в крайна сметка се оказваш без място в някой курс. Сега по въпроса за гъвкавата сигурност и това дали ще използваме двете думи или ще направим смесица между двете за някакъв по-кратък термин. Това искам да попитам. Благодаря. Да, благодаря. Наистина можем да се поучим едни от други, независимо от това, че едните живеем на континента, други на остров. Следващият оратор. Пани Przewodniczący, panie przewodniczący, два dwa да wystąpić. Данута, Благодаря. Господин председател, аз е, първо бих искал да се изкажа от името на колегата Козловски, който се движи насам, но е, за съжаление закъснява. Ако ми позволите да се изкажа, благодаря от негово име. Та значи колегата Ян Козловски. Благодаря на колегата Болон за извършената от него работа. Тук ми се представя една много добра възможност е, да стимулираме растежа. Това е една достойна цел и и въпреки че промишлеността днес заема едва 20% от стопанската активност, не бива да забравяме, че е, нещо промишлено производство не е онова, което е било преди десетилетия и, и, и век. Относителната му значимост в економиката вече е отслабнала. Е, и да не говорим за порасналата ефективност и така нататък. И разбира се, това страни от въпроса за малките и средни предприятия, които трябва да бъдат подпомагани с, с консултации, с разкриване на достъпа до финансиране, с подобряване на стопанската среда, в това число премахване на административните препятствия, независимо от направлението на, на развитие на, на МСП. Така ние не можем да приемем 28 и 30 изменения, които са свързани с а, а, премахването на данъчните е, препятствия. Е, за облегчаване дейността на предприята е, и, и ще се стимулира създаването на нови предприятия. Това бяха думите на колегата. А, нека сега аз кажа, е, че съм съгласна с него. Особено с последната част от неговото изказване. И не мога да разбера защо колегите социалисти се противопоставят на, на идеята за данъчните препятствия. На малките и средни предприятия се падат 90% от заетостта в Европейския съюз. Едва е, ли е нужно да се, да се доказва за пореден път значимостта на МСП? У нас, в Польша, в малките и средни предприятия ще изиграят решаваща роля за преодоляването на високата безработица и особено за младежите. И значи, е, препятствията трябва да се премахват, това число данъчните. Е, важно е да, да се върви нататък. Следващият оратор е господин Серкас. Благодаря. Мога да подкрепя казаното господин Дарден е, от името на социалистите по повод на социалния диалог. И, и тук, ако говорим за конкретна формулировка, която е, се предлага с е, альтернативния съюз и или, трябва да бъдем много внимателни. Великобритания мисля, е, е изключена, т.е. не участва в, в прилагането на, на 14 член от Мастерския договор, още в 1992 година, по повод на социалния протокол. Но през 1996 Великобритания одобри Амстердамския договор, а след това и Лисабонския. Е, е, които затвърждават социалното измерение на Европейския съюз. Така че не може да се говори за и или, а само за или. Е, или да, или не. И ако се допусне варианта не, Великобритания фактически ще отстоява позиция против ангажименти, които е поела с подписа си. Та ми се ще да напомня отново на британските колеги. Че тук трябва да се държат по-европейски, а не по-еноряшки. Благодаря ви. Така, сега да чуем комисията, господин Гунберг. Благодаря ви, благодаря ви за коментарите и за е, мненията, които са много уместни, още повече по отношение на един от четирите стълба на, на известието на комисията, посветено на индустриалната политика, именно образование и обучение. Е, все пак, нека да кажем, че дефицитът на, на, на квалификация, така да го наречем, е, варира в економиката по отрасли, в, в инженерните, в, в тясно научните области се е, е, е, констатира особено остър дефицит. И, и ние се стремим да преодолеем това чрез така наречените отраслови алианси за професионална квалификация, в които се опитваме да прогнозираме потребностите. Становището се говори също така за корпоративната социална отговорност – Знаете, че комисията е активна в това отношение. Е, също преди няколко години излязохме с известие. Сега имаме план за действие за обучение на социална отговорност. Част от която разбира се е социалния диалог. Становището е, засяга и въпроса за достъпа до финансиране, макар и днес в дискусията той да не бе засегнат. И ние нямаме разногласия в това отношение. Благодаря. Благодаря и Филип. Е, в заключение. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците Всянка и другите изказали се. Е, що се отнася до компромиса, След разясненията, особено на либералите, аз се солидаризирам е, изцяло с мнението на колегата Серкас и, и, на, и на колегата Тарден. Толкова повече, че аз гласувах, е, предложих да се гласува против е, изменение едно, е, съгласно което отпадаше засиления социален диалог, което абсолютно не е адекватно. Така че компромиса да се запази в постигнатия вид. По компромис Б аз не смятам, че има някакъв е, е, риск за е, прекомерно атакуване на, на, на съдебната система, ако остане личното право на, на квалификация. С. Компромисно изменение. Аз се противопоставях на, на, на изменението му и запазвам своята позиция тук става въпрос за терминология, дали да бъде е, flex security или е, гъвкава сигурност. Това, това са чисто езикови терминологични спорове, които според мен нямат смисъл. Е, по-нататък колегата в качеството си на докладчик настоява да се акцентира вниманието върху МСП на европейска територия. Аз съм напълно съгласна с колегата и е, ще гласуваме против 300 изменения, което е тъждествено на 28 и 29. Та, в заключение аз предлагам компромисните А, Б и С да останат сегашния силите, да се гласува против 1, 3, 27 и 30. И благодаря на всички участници и на колегите в Сянка особено за приноса им към доклада. Благодаря. Така ще гласуваме ние, след това ИТРЕ комисията по промишлеността ще гласува през месец октомври, а през ноември ще се състои пленарен дебат. Много съм удовлетворен да кажа, че ни предстои е, важно посещение. Комисарят Андор ще ни бъде гост. Той очевидно вече е в фоето. Така че без прекъсване ще посрещнем комисаря Андор. Ja, wir freuen uns sehr, eine Aussprache mit dem Laszlo Andor zu haben. Много сме доволни от възможността, която ни се отдава да разменим мнения е, с комисаря Андор, е, чийто ресор е заетостта, социалното дело и приобщаване рамките на структурирания диалог ние като членове на Европейския парламент поначало имаме възможност да обсъждаме важни неща с комисията и в случая с комисаря Андор. Разполагаме с близо час. Нека с интерес ще изслушаме комисията и след това. Зависи. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност. Често имам възможност да обсъдя с вас бъдещите ни действия, това, което предстои и ако трябва да се пошегувам, предстои ни последната активна година на работа и съответно няма да съм особено пространен и ще остава повече възможност за дебат. Откровено казано обаче, сега не е времето да проявяваме ирония. Кризата продължава. Това не означава, че рецесията продължава. Още преди няколко месеца, както знаете, видяхме сигнали, че в еврозоната като цяло рецесията приключи по-точно втората рецесия в рамките на економическата криза в еврозоната. Това означава, че се виждат сигнали на възстановяване. Това означава освен това, че ще има положително развитие и в областта на заетостта. В някои страни безработицата започна да намалява. Последиците обаче още не се виждат в пълна степен. Това умерено възстановяване не би трябвало да ни радва твърде много. Председателя Барозо в а, своето изказване по повод състоянието на Съюза заяви, че комисията не вярва, че кризата е приключила. Съответно е необходимо да продължим да полагаме усилия за да може да гарантираме, че в Съюза ще има устойчив растеж и освен това би следвало да се гарантира, че стратегията за възстановяване включва предприемане на стъпки, за да се подобри архитектурата на Европейския паричен съюз. И точно това ще бъде обект и на разговори, и на вземане на решения в идния период. И ето защо ми се иска да поговорим малко повече по тази тема след няколко минути. В началото обаче нека да кажа, че имаме е, ключов момент от гледна точка на бюджетните решения. Ще решаваме какво да правим с е, проектирането на тези решения. Решения, които ще засегнат бъдещето. И както знаете, не всички е, решения по финансовите инструменти са взети. Съответно това засяга моя портфейл, начина по който работя, някои решения във връзка с финансовите инструменти все още предстоят и ето защо мисля, че трябва да се направи максималното, за да може средствата за социално сближаване, за заетост да бъдат осигурени и за да можем да постигнем максималното възоснова на вече направените предложения и приключилите преговори. Това въжи за социалния фонд, за фонда за приспособяване към глобализацията, където основните параметри са по-скоро качествени, а не количествени. Същото въжи и за програмата за европейска помощ за хората в най-неизгодно положение. Бих казал, че в държавите членки е време да се действа, по-скоро ние трябва да действаме, за да може в държавите членки да има сигурност и да могат хората да планират. По отношение на младежката гаранция, програмите за младежка заетост трябва да кажа, че тъй като няма окончателни решения, се бави и изпълнението. Надявам се, че точно по тези проблеми съвсем скоро ще имаме решения и ще може планирането, изпълнението в държавите членки и в регионите да се ускори. Сега, ако се върна към въпроса за паричния съюз, ключов въпрос за следващите няколко месеца. Няколко пъти вече сме говорили по този въпрос и съм убеден, знаете, че и в съвета между министрите такът разговори. Обсъжда се обсъждат се предизвикателствата пред економическия и паричния съюз и утре ще има и представяне на текст, който публично ще, ще представи проблемите. Възстановяването не засяга в достатъчно голяма степен заетостта. Ние сме подготвили една методология, която ще помогне да се следи по-отблизо онова, което се случва, именно все по-разрастващите се е, различия между държавите членки и се опитваме да дадем методика за създаване на, на стандарти за справяне с проблема. Сближаването е в основата на социалните аспекти на договорите и на много европейски програми и инициативи, не на последно място стратегията ЕС 2020 година. И ето защо е необходимо да има усилване, но и оптимизиране на, на процеса, като социалното измерение трябва да бъде насърчено допълнително. Нашето е, съобщение, което ще се появи съвсем скоро, ще говори основно за социалното измерение на економически и паричен съюз. Председателя Барозо вече спомена, че съобщението ще се появи през октомври. Нека сега да ви представя някои области, в които развиваме инициативи, някои от тях вече са били оповестени. По други все още се работи, като идеята е в рамките на настоящия мандат на комисията и на парламента да се направят конкретни стъпки. По отношение на законодателните предложения. Предвиждаме приемането на няколко предложения, които би следвало да подобрят условията на труд и възможностите за заетост. Защото не само, че намаля броя на работните места поради кризата, но и условията на трудова заетост се влушиха значително. Ние Имаме предложение е, за директива по отношение на разпоредбите на трудовото право спрямо е, моряците. Тук трябва да имаме политическа зелена светлина. Има предложение за регламент на парламента и съвета относно укрепването на платформата ЮРЕС, платформата за мобилност, тъй като мобилността е важна част от а, живота в Съюза, свободата да се работи в друга държава е фундаментално право на европейските граждани. Тя се разглежда като такава от страна на работодателите и от страна на заетите. От една страна има много безработни, от друга страна има компании, които не могат да намерят квалифициран персонал в съответния регион или държава. Миналия декември се появи предложение за, за рамка за качество. Има една друга рамка за качество по отношение на преструктурирането. Тази рамка ще бъде прията по-късно тази година. Имаме и предложение на парламента и съвета, което създава Европейска платформа за борба с недекларирания труд. Тази борба с недекларирания труд беше разгледана в рамките на онлайн консултации. Ще разгледаме резултатите съвсем скоро. Какво предвиждаме? Искаме да се създаде европейска платформа за борба с недекларирания труд. Някои от тези теми вече са обяснени. Например, недекларирания труд, преструктурирането на информацията и консултацията, която се предоставя на, на работниците, трудовото право, договорите, всичко това ще бъде темата на една конференция, посветена на трудовото право. Тя ще бъде в края на октомври и съм убеден, че вие знаете, че ние планирахме такава конференция. Като незаконодателно предложение трябва да спомена нещо, което се обсъди през декември в пленарна зала в Страсбург. Става въпрос за досието за е, безопасност и здраве на работното място. Приветствам факта, че се прие стратегия. Ние проведохме обществени консултации, 500 е, лица откликнаха колегиум получи тази информация и ние ще решаваме какви да са следващите стъпки. Сега, ако обърна взор към 2014 година, тя няма да е пълноценна по своя характер нито за парламента, нито за комисията. Ние обаче трябва да продължим да работим по някои предложения, които са решаващи. Основното законодателно предложение за този период, както се предвижда в работната програма на комисията от 2012 година, е прегледа на регламента за координацията на системите на социална сигурност. Това предложение може да е част от пакета за мобилност, който ще се предложи през 2014 година, ще се отчете състоянието на нещата и ще се погледне е, рамката е, от е, нормативни актове, които засягат свободата на предвижване на работниците. Ще имаме конкретни предложения, най-вече във връзка с възможностите за генериране на работни места, с подобряването на ситуацията на трудовия пазар и с задълбочаването на економическия съюз. Що се отнася до създаването на работни места и микрофинансирането, дошло е времето да се действа. Три години ще са минали от началото на действие на тази програма за, за микрофинансиране. Този въпрос е важен, защото в рамките на новата многогодишна финансова рамка искаме да демонстрираме възможността да се подкрепя да се подкрепят този вид инициативи. Освен това, създаването на работни места в рамките на зелената економика. Ние работим в тясна връзка с е, комисарите Хедегори и Поточник. Смятам, че е полезно да се следва начертаното в е, пътната карта и схемата е, за задълбочаване на економическия и паричен съюз. Тук естествено отчитаме и стратегията ЕС до 2020 година. Благодаря ви за вниманието. Аз съм готов да отговоря на всички ваши въпроси и да откликна в случай, че отправите критики към мен. Благодаря. Благодаря. Да, критични бележки ще имаме, но ще има и положителни ответни реакции. Имаме списък с колеги. 12 човека са се записали. Да видим сега. Предлагам да имаме първи тур от 6 човека и след това вие ще отговорите. Моля ви да се придържаме към 2 минути на човек. Нека да си сверим часовниците сега. Списъка. Weinrock, Ole Christensen, Edith Bauer, Ole Ludwigsson. Das wären die, drei, die sechs für die erste Reihe. Dann haben wir Elisabeth Schröder. Това са първите от първия кръг и след това. Frau Maletic und der Thomas Mann. Das waren bisher alle. Oh, es geht weiter. Also schön. Wir müssen bei zwei... Мисля, че ще стигнат тези оратори. Чаба Йори е първи. Заповядайте. Благодаря. Добре дошъл на комисаря. Няколко въпроса. Ако предвиждате съобщение от през октомври месец бихме искали да знаем какви, какво предвиждате да съобщите в, в, за социалната област. Нищо не чухме от президент, председателя на комисията Барозо. Може би в това съобщение ще има повече информация. Кажете, ако обичате. Парламентът няма много време така че ако се очаква предложение за правилата на работа на морските екипажи, дали може да получим повече информация за това и за това откъде ще се финансира. Както и дали се очаква финансиране от страна на държавите членки. За момента нямаше яснота по този въпрос, няма я. И за... Затова искаме повече информация относно това дали ще има смесено финансиране или не. Нищо не казахте за пенсиите. Какво е вашето становище, господин комисар? вашето становище за това как ще продължи подпомагането на най-бедните и нуждаещите се. Дали може и тук да ни дадете повече информация, стига да разполагате с нея. И накрая по въпроса за директивата за командироване на служители на дадена фирма в чужбина. Докъде е стигнало разработването на стратегията? Знаем, че са се провели няколко публични изслушвания Желая ви успех до края на цялата тази процедура, но дали може да ми кажете докъде е стигнало разработването на стратегията като такава? Благодаря. Александър, Алехандро Серкас. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар. Благодаря за добрите новини. Изглежда, че ще наваксаме част от натрупаното закъснение и част от обещанията, които са неизпълнени. Искам да попитам какъв е графика на стратегията за безопасност? Кога смятате да приемете тази нова стратегия? Понеже говорим за криза, и аз смятам, че вече се мъжделе е светлина на края на тунела, но, както се казва в вица, не е ясно дали е из, изхода от тунела или е насрещен влак. Много държави, включително и моята, в момента са изправени пред изтичане не само на мозъци, а и на цялото население, едва ли не. Активното население излиза от страната, напуска страната в търсене на работа вън. Така че кризите, както каза комисар Оли Рен, не е само економическа. Тя се превръща и социална, и в социална. Както може да е, си направите извод от примера, който ви цитирах. Економическият и паричен съюз – Знам колко усилия полагате. Уверявам ви, че ще продължавате да може да разчитате на нашата помощ. Знаем, че не всички от вашите колеги в комисията ви подкрепят. Испанското правителство и испанските фирми твърдят, че субсидиите за безработни са един от лостовете, които ще помогнат на Испания и на Европа да излезе от кризата. И това испанското правителство го цитира в резултат на преговори с Международния валутен фонд. Защо трябва да чакаме на Международния валутен фонд вместо Европейската комисия да ни подаде ръка? Обсъждаме сега, край, в крайния етап сме всъщност на обсъждането на Европейския социален фонд. И тук всъщност е заложена на карта, заложено на карта нашето доверие. Доверието, като изпитват съгражданите ни към нас. Нека да положим всички усилия, гаран... младежката гаранция да обхваща възрастово млад младежите до 30 години. Това ще възстанови доверието и ще повдигне отпадналите бойни дух, отпадналия боен дух. Благодаря. Е, Благодаря, госпожа Штайнерук. Господин комисар, е, надявам се сте прав. Е, економическото оживление очевидно настъпва. И вече след изборите в Германия вероятно ще станем свидетели на, на по-активна, по-динамична промяна. Но пък ако погледнем из Европа, това оживление голяма част от себе си е антисоциално, недостойно от гледна точка на условията на труд. Така че не знам дали комисията е, е обръщала внимание на този аспект. Foxcom, например, е само един от случаите. Е, работната заплата там е 120 евро. И това в Европа. После, въпроса за инспекциите по труда е изключително важен. По него наистина трябва да постигнем пробив за да се защитят е, трудовите права на хората. Комисията има, има план за цялостна платформа срещу не от регламентираната безотчетна трудова заетост. Но смятате ли да отидете достатъчно далеч? Смятате ли, например, да въведете общо европейско решение за инспекцията по труда? Защото нашите констатации са, че държавите членки някакси действат в изолация и не особено активно. В самата Европа ставаме свидетели на социален дъмпинг и трудещите се в Европа все повече негодуват. Значи, да вземем примерно товарния транспорт на дълги разстояния. 300, 400 евро заплата. Как може да се живее с това? Благодаря. Благодаря на комисаря за изказването. Ще говоря за безопасността и здравето на работниците. Много е важно да имаме стратегия в тази област. Естествено, това ще струва много пари за отделните държави членки. Много хора обаче умират от инциденти на работното място. Много хора получават хронични заболявания в резултат от своята работа. Някой каза, че искаме хората да остават по-дълго на трудовия пазар. Значи, нека да направим нещо тогава за тяхната сигурност. Малко се притеснявам, че поемаме по другия път. Искам да дам конкретен пример. Чуваме примери от представители на организации на фризьорите. Комисията прехвърля това предложение, свързано с опасните химикали за разглеждане в съвета, Само, че по някакъв начин се пренебрегва диалога и искам да попитам каква е причината за това. Защо по някакъв начин се е, прехвърля това предложение? Едит Бауер е в моя списък. Három Бауер. Три кратки въпроса, господин комисар, е, които няма да отнемат повече от една минута. Растящата поляризация наистина буди тревога. В тази връзка вие говорите, че са нужни нови инструменти. Какво имате предвид? Как бихме могли да, да спрем тази задълбочаваща се поляризация? Втори въпрос. Младежката гаранция. Какви са намеренията ви да, да се погрижите за отпадащите преждевременно от образователна система? Какво ще им плащате ли, за да се върнат в училище? И ще можете ли да да включите в схемата за младежка заетост и лицата до 30 годишна възраст, а не само до 25 годишна възраст. И най-сетне е, е, социалните грижи следва да бъдат координирани. И в тази връзка смятате ли 883 да бъде заменена с нова директива? И ако да, горе-долу как, как си я представяте? Господин Лудвигсън. Благодаря. Много се радвам, че комисария е тук. Сега обсъждаме най-големите предизвикателства пред Европа. Знам от свой собствен опит, че когато пазарната конюнктура се подобрява, някои намират работа, но други остават се още на края на опашката. Хора, които са били дълготрайно безработни. Аз съм убеден, че когато погледнем към бъдещето, трябва да се опитаме да установим по-добро сътрудничество между е, комисията, е, представителите на Европейския съюз, но и от друга страна с участниците на трудовия пазар. И искам да попитам, има ли някакви инициативи в тази връзка? Освен това, кога ще видим на практика тези инициативи? Кога ще заработят те? Ще има ли включване в целият този процес на представителите на, на, на, на партньорите, на работодателите, на, на заетите, защото виждам, че работодателите искат да направят нещо, но Готови ли са синдикатите, например, да сътрудничат? Готови ли са всички да седнат на една маса въобще? Мисля, че е дошло времето да се действа. Времето почти изтича. И ако не изтича, то поне нещата се бавят твърде много и ние трябва да започнем на практика с конкретните инициативи. Е, и е, освен това, по отношение на младежката безработица, това е един от е, основните ни проблеми. Макар, че цялостната безработица също е твърде голяма. Искам да разбера какво ще се направи там. И последният е, заявил желание да се изкаже, след което комисаря. Oprostite, povjereniče, ali... Благодаря много. Радвам се, че имам... Аз почти се бях е, отказал, но радвам се, че все пак имам, имам възможност. Има ли конферентен превод от харватски? Има. Така че ще си задам въпроса на харватски. Като депутат член на комисията по бюджет, особено съм заинтересуван от това какви са финансовите перспективи в многогодишната финансова рамка. Младежката гаранция и харватската, харватския прочит на всичко това. Харватска е нова държава членка, но има много безработица. Проблематично е да си намериш работа, при това в дългосрочен план е, е трудно и оставаш в, на помощи за безработни много-много години. Така че искам нещо да чуя по-конкретно, за да мога нещо по-конкретно да кажа на избирателите си. Европейският социален модел е много интересен план и младежката гаранция като част от този план е нещо, което приветствам. Защото се позволявам да направя следният паралел. Може би това, което преживяваме в Харватия днес, сте го преживели вие, господин комисар, в вашата държава преди 10 години. Имам предвид работниците от пограничните региони. Например, границите на нашия, в нашия конкретен случай с Словения и с Унгария вече не съществуват, няма нужда от митничари, например, и много от тези служители на вече несъществуващите митници се свързват с мен с молба за помощ за преквалифициране и преструктуриране на тази изведнъж останала без работа прослойка? Имате ли някакъв отговор на този въпрос? Благодаря. Er да, знам, каза председателят, че две минути е кратко време, но вие го спазихте. Господин комисар, сигурно в комисията сте свикнал да говорите надълго и на широко, тук обаче сме свикнали на други темпове, така че моля да бъдете възможно най-кратък. Започвам, казва господин комисаря. Започвам с гаранцията, младежката гаранция за борба с младежката безработица. Това е нещо, като очевидно вълнува всички, защото всички повдигнаха този въпрос. Сега вече сме на друго равнище. През пролета бяхме на равнище очертаване на стратегията, сега вече сме на друг етап, прилагаме я. Много реклама имаше на времето, включително и от страна на Ангела Меркел. Така че през октомври месец това ще бъде, още, ще имаме още едно издание на тази е, рекламна кампания, ако мога така да се изразя, защото официално ще назначим директор или завеждащ работата по тази младежка гаранция. Имаме вече всъщност съвсем конкретни действия, които можем да цитираме, предприяти в Испания и Португалия и които, за които ще чуем на тази октомврийска премиера от нашите португалски гости. След това ще започнем работа с всяка една от държавите, една по една, защото целта е всички, или поне 20 от държавите членки да са бенефициери на тази гаранция за работни места за младежите. Откъде ще дойде финансирането? Винаги сме е, казвали, че парите трябва да дойдат от три основни места – национални ресурси, Европейски социален фонд и специфично финансиран е, от регионален характер. Целевата група и целевите групи региони все още не са уточнени, все още са обект на обсъждане в парламента и в съвета. Защо сме определили е, датата 2025? Не защото това е каприз, а защото смятаме, че както датата, така и броят региони 20 или 25 са от основополагащо значение за рентабилността на цялата система. В противен случай, ако не разпределяме добре средствата, няма да стигнат за всички, които се нуждаят. По въпроса сега за възрастта. 20 или 25 години. Това е времето, през което човек напуска ученическата скамейка и започва да търси работа. И ако в, през този период, особено ако е в безработица и особено ако е на помощи за безработни и ако е с не, кой знае колко висока квалификация, то тогава именно в тези години, от 20 до 25 години, е много важно лицето да получи специализирана помощ, за да може възможно най-бързо да намери място някъде, работно място. Разбира се, това са нашите предвиждания, 25 годишна възраст в зависимост от средствата, с които разполагаме. А ако намерим повече финансиране, разбира се, че можем да вдигнем летвата и да стигнем до 30 годишна възраст, особено в тези държави, където безработицата е особено отчаиваща. Да не, в условията на криза и в условията на безработица в някои конкретни държави членки, младежите остават по-дълго време в образователната система, не излизат на трудовата борса, просто защото няма перспектива и те го знаят. Границите, пределите ще зависят от това колко финансиране ще ще намерим. И така, предвидил съм, и това е отговора ми към господин Пленкович, предвидил съм срещи по време на следващото ми посещение, предстоящо ми посещение в Харватия. Имам вече програмирани срещи с министри, в които ще обсъждаме точно въпросите за безработицата. След това ще посетя и някои от проектите, по които се използва европейско финансиране. Тези проекти ще ми бъдат показани от, министри, от министър Гърчич и от евентуално някой друг негов колега. Мисля министър Мирчич. Сега, по въпроса за командироването на служители, това бе започнато, започнахме да работим по този въпрос още по време на ирландското председателство. И аз самият лично непрекъснато подканям държавите членки да се вслушват в съветите, които могат да си дадат едни на други. В някои се процедира по един начин, в други по друг. Някои практики няма да бъдат е, лесни за възприемане от други, но възможност да се получим и да обменим опит съществува, разбира се. Надявам се, че това ще бъде в крайна сметка и случаят. За да може да избегнем положение, в което няма да имаме ново законодателство и заради това все повече и повече дела ще се завеждат в знак на протест от положението, неуточненото и неустановеното положение на 1 милион командировани работници и служители и индиректно много други по въпроса за пенсионното осигуряване. Съвсем скоро ще започнем работа, може би даже още тази вечер. И надяваме се да има хепи енд цялата история. До година наистина предвиждаме промяна на регламента за социалното осигуряване. Един пример ще дам. Документът, публикуван от мадам, от госпожа Рединг, извинете, вече е записан като отделна точка трансфера, прехвърлянето на пенсионни права от една държава в друга. Дали сегашните срокове от 3 до 6 месеца ще могат и ще трябва да се запазят при положение, че мобилността се развива с все по-бързи темпове. Ето този и други подобни въпроси определено ще бъдат обект на внимание на тази нова това ново законодателство за пенсионното осигуряване. Чух казаното, че чакате информация по този въпрос, колко се може по-бързо и разбира се, ще се постарая да отговоря на това ваше искане. Мога ли още малко да продължа, господин председател? Да, благодаря. Социалното измерение – поляризирането на европейското общество, разбира се, че ни тревожи. Най-малкото, което можем да направим е да наблюдаваме всички тези процеси, да ги оценяваме с специален набор от показатели, господин Серкас почти в същия контекст повдигна въпроса за така наречените автоматични стабилизатори. Радвам се, че парламентът работи. Аз самият също наскоро участвах в едно мероприятие, където се обсъждаха именно тези въпроси. Възможността да се използва така наречените автоматични, автоматични стабилизатори, Комисията работи в тази посока, но е все още рано да, мога, да се ангажирам с някакво конкретно твърдение. Благодаря. So, die Minuten kriegen wir hin. Elisabeth Schröder, Minuten. Благодаря. И следващия кръг въпроси. Госпожа Шретер за две минути. Господин Андър, все по въпроса за социалното измерение на паричния съюз. правилно съм разбрала онова, което готвите към днешна дата, не е със стабилизиращ ефект. Не, не е предназначено за това. А всъщност е, основен въпрос в паричния съюз е, е равновесието на социалната еко, екология, така да го наречем. Имате ли някакви стабилизиращи идеи в това отношение? Освен това, вие предлагате създаването на европейска платформа за противодействие на е, недекларираната заетост. И в това отношение какво готвите? Кога? Как? Сега как ще бъде това? Как ще стигне до практиците тази платформа? С решение на съвета ли ще бъде? Нещо като, нещо като младежката гаранция или, или какво? Какъв ще бъде формат? Е, това е инициативата ви за така наречените зелени работни места или зелена заетост. Кога ще излезе? Короли, е, защото, впрочем, първоначално идеята тръгна от парламента. Та, ние като подхванем нещо, вие ще го доведете ли до край? Госпожа Язловецка. Та, благодаря ви, господин председател, за двете минути. Ще ми стигнат и ще ми останат. Благодаря ви, господин комисар, за това, че се отзовахте на нашата покана. Дадохте ни представа за по-нататъчните ви намерения. Но, но ние пък искаме да чуем конкретно сега какво ще можем да прочетем във вашето изявление, посветено на социалното измерение на економическия и паричен съюз? Например, ще, в това отношение, ще наблюдавате ли разходването на социалния фонд? Как ще следите как се разходва той? И как, как ще се осъществяват е, е, програмите в условията на криза, после тази младежка гаранция, как ще изглежда? Нали, До сега опитът не е положителен. Е, наличните средства не се опозотворяват така добре. Сега нуждите са пораснали. <laughs> Не знам как стои въпроса с парите, но в всеки случай как ще гарантираме тяхното най-ползотворно освояване? Е, след това по е, младежката заетост. Е. И за командированите работници всъщност. Как ще се стигне до решение в съвета? Как ще преодолеете неговата съпротива, така че да, да се получи по-висока степен на сигурност за работници? И накрая пилотните проекти. Основен е демографският проблем, например. Как, как, ще, как ще избирате местата за провеждане на пилотните си проекти? В Польша, например, имаме сериозен демографски е, проблем. Следващия въпрос. Госпожа Малетич. Господин председател, господин комисар, благодаря ви за е, изложеното до сега, за дадените отговори на, на нашите въпроси. Бих искал да подчертая това, че в новата финансова рамка до 2020 година се очертава интересно предизвикателство, именно съчетаването на различни финансови инструменти и източници за финансирането на една и съща мярка. И, и предимството, струва ми се, на този нов модел на финансиране е това, че в условията на криза ние се опитваме да съчетаем мерките от различни области, за да постигнем единен ефект. Нали, като говорим тук за младежката заетост, веднага възниква въпроса за обучението и образованието. И на мен ми се струва, че това отношение би било уместно да се съчетае финансирането от Фонда за регионално развитие от една страна и Фонда за социал, социалния европейски фонд от друга вие, вие ще можете ли да насочите от най-различни източници, колкото се може повече средства за е, е, развитието на малките и средни предприятия, от една страна и от друга страна за повишаване на е, квалификацията на търсещите работа, така че да се попълни недостига на умения. Следващият ми въпрос е свързан с така наречената интелигентна специализация. Пак нова концепция в рамките на финансовите перспективи до 2020 година. Тук става дума за въвличане на местни субекти, в това число неправителствени организации, в разработката на стратегически документи. Как смятате да повлияете върху създаването на такива партньорства и да ги популяризирате? Благодаря, госпожа Кастело. Благодаря, господин председател. Господин комисар, имам една забележка и три въпроса. Първо, вие а, е, говорите, че в Европейския съюз вече има признаци на оживление. И наистина в Ирландия е така. И при все това комисията и тройката се държат е, към Ирландия е, все, като, все така като, как, какво да ви кажа, изверги на бюджетните ограничения. Тройката иска, например, да извадим 3,1 милиарда от нашата економика, а, а ние смятаме, че можем а, да се справим с съкръщение на стоеност 2,5 милиарда. Това, което иска тройката, ще лиши социалния ни бюджет с, а, от средства на стоеност близо половин милиард. На второ място, за младежката гаранция. Вие говорите за това, че трябва да се ускори освояването на средствата. Ние казваме да, да изпреварващо в първата част на периода да се изразходват повече средства. 14-15 година. Може ли да ни уверите, че ще можем така изпреварващо да изразходим средствата по младежката гаранция още през 14 и 15? За да предложим на, на 23 годишните днес възможности. Преди още да са станали, навършили 25 години, да не говорим за 30. Споменахте също така, господин комисар, идеята за, за една рамка за качеството, за, за стажовете, е, е, трудовите стажове, е, които се предлагат на младежите в съчетание с а, а, младежката гаранция. И всъщност кога ще стане това? Кога а, грижата за качеството на, на трудовите възможности ще се съчетае с младежката гаранция? А, е, и накрая, а, аз съм докладчик по една ваша програма. Е, ще стане ли ясно, господин комисар, все пък какъв ще бъде обхватът на вашата програма по намеренията ли? Госпожа Палачино за две минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, вярвам, че за да имаме социална Европа, трябва да защитим правата и условия на труд на работниците. Ето защо искам да ви попитам във връзка с условията на труд. Недобрите е условия на труд. Много работници в Малта страдат от това, че имат трудови договори, които са ограничени в времето. Искам да попитам какво е официалното определение в комисията за а, несигурно работно място. Какво ще направи комисията, за да се справи с този феномен и какви мерки ще предприеме спрямо държавите членки комисията, за да ги накарат да се преборят с проблема. Говоря за най-бедните в нашите общества искам да попитам комисията какви планове има в тази връзка. и как ще помогнем на 20 милиона души е, да станат по-богати до 2020 година, тъй като е, те сега са бедни. Бихте ли ни дали конкретна информация за това кога директивата за моряците ще бъде публикувана? Следващия оратор, две минути. Госпожа Баштош. Благодаря. Вече чухме обяснение от страна на комисария във връзка с моя въпрос. Стратегията за най-бедните, за младежите, които са безработни, за хората, които са между 20 и 25 годишна възраст. Чухме как комисията ще определя кой може да получи помощ и кой не. В моята страна има много безработни млади хора. Искам да попитам следното. В пакета за трудова мобилност, който предвиждате следващата година, ще има ли мерки свързани с изтичането на мозъци, най-вече в Южна Европа? Има млади хора в нашите страни, които имат много добро образование, но напускат страната си, защото просто няма възможност да се развиват там. Така че проблема е изключително голям. Нека да се опитаме да направим така, че тези хора да се върнат обратно или пък да останат, ако още не са напуснали. Ще предвидите ли някакви стимули в тази връзка? Малките и средните предприятия са много специфични в контекста на борбата с младежката безработица и не само младежката безработица. Предвижда ли колегиума финансиране за МСП, за да може те да дават работа на млади хора? Благодаря. Томас Ман има думата. Нямам много време. Ще задам един въпрос, макар че имах два. По отношение на европейския семестър. Смятате ли, че комисията трябва да получи по-голяма роля, а не само да е модератор? Не трябва ли комисията да представя конкретни факти и да призовава държавите членки да действат активно? Може би трябва да се случи нещо подобно. Господин комисар, имате 15 минути и много въпроси, така че ви моля да сте кратък и след това ще приключим. Утре отново подновяваме работа в 9 часа и ще гласуваме след 9.30. Благодаря. Всъщност, някои от въпросите останаха след първите изказали се и аз ще се опитам да се върна към тях. Бяха повдигнати въпроси, на които е трудно да се даде отговор. Понякога това е свързано с факта, че инициативата на комисията ще се появи е, по-напред в е, бъдещето. По отношение на съобщението, то ще се появи след седмица и ви моля да проявите търпение, тогава ще разберем как точно ще стоят нещата. Госпожа Язловецка продължи да пита за социалното измерение на съобщението и какво точно ще се включи там. Нека да кажа няколко думи относно това, което видях в Полша. Бях на економически форум в Кримица, седях до господин Белецки, съвсем накратко. Много силно подкрепям подхода на господин Белецки, бившия премьер във вашата страна по тази тема. Той заяви, че ако вътрешното девалвиране е основният механизъм в паричния съюз, Полша ще си помисли допълнително дали, дали да се присъедини към този паричен съюз тъй като всички условия, свързани с вътрешното девалвиране, са изключително сериозни по своя характер и това всъщност е и една от е, причините, е, едно от основанията, които стоят зад бъдещето предложение. Няма да изпреварваме нещата, но когато говорим за новите елементи на економически и паричен съюз, е, тук е, трябва да дадем е, тласък на някои аспекти, като банковия съюз. По него трябва да се работи по-бързо, отколкото се работеше в първото полугодие на тази година. В началото, по време на първите ми отговори, не успях да ви дам конкретна дата по отношение на нормативния акт за моряците и е, трябва да разберете, че едва ли ще успея сега няколко минути по-късно да ви дам конкретен отговор, тъй като не са взети още конкретните решения от страна на комисията. Искам да ви уверя обаче, че Работата е в напреднал стадий. Дали е, тази платформа е, ще отговори на търсенията, това ще се види след като се появи самата платформа. Опитваме се в е, самата инициатива да включим всички резултати от консултациите. Това беше и целта на самите консултации. Да видим конкретни идеи, По отношение на искането комисията да праща трудови инспектори в държавите членки, трябва да кажа, че това е нереалистично искане. По-реалистично е да има по-добър обмен на информация и да има по-добро сътрудничество между трудовите инспектори. Има нужда от нещо подобно. Наскоро посетих Холандия, там се срещнах с заместник премиера. Той е автора на така наречения Оранжев кодекс. Той е насочен от своя страна към положението на работниците мигранти в тази страна. Много е важно да се справим с недекларирания труд. Ако го направим, ще имаме по-добри условия на труд за работещите, освен това ще имаме по-добра заетост и ще допринесем за хазната. В държавите членки. Така че е изключително важно да се обърне внимание на тази бъдеща инициатива. И ние сме за мобилността. И ние настояваме, че свободата да се работи в друга държава трябва да се зачита. Но виждаме и проблема, който очерта госпожа Баштош. Някои страни източници на работна ръка могат да пострадат и то много. Наскоро посетих Латвия и повдигнах този въпрос. Латвия получава много похвали за макроекономическата си рамка и за това, че ще се присъедини към еврото до година. От друга страна обаче, фискалната консолидация в тази страна се осъществи във време, в което много млади хора напускаха страната и ако не променим тези тенденции, просто ще станем свидетели на дългосрочни загуби в тази страна. Е, освен това, зависимостта на трудовия пазар. Ако твърде много от хората в трудоспособна възраст напуснат страната, след време ще е много трудно да се грижим за онези, които вече не работят. Когато има економически шокове, последиците може да са катастрофални. Ето защо е по-важно да се заложи на кръговата миграция. Имаме опит с испанци в Германия. В много случаи след година или две те се връщат. Нека да подчертая тук капацитета на младежката гаранция за увеличаване на капацитета на трудовия пазар във вътрешен план. Тази инициатива ще гарантира, че напускането на страната, на собствената страна, няма да е единствената възможност за онези, които са загубили всякаква надежност. Те ще могат да се обърнат е, към местните органи за предоставяне на заетост, е, ще получават информация за свободни работни места, ще се мобилизира финансова помощ с цел субсидиране на обучение, стажове, работни места, но всичко това ще става на местна почва. И да се надяваме, че благодарение на тази помощ хората ще са подготвени, когато економиката се възстанови във всички региони на Съюза, а не само в динамичния север дали предвиждаме нови инструменти за подкрепа на МСП с цел даване на работа на млади хора. Да, поне два инструмента се появиха. Напоследък един се появи в рамките на европейския семестър промяна в данъчното облагане в държавите членки под формата на субсидии, данъчни облегчения или намаляване на ставката, ако се наемат млади хора. Много хора проявяват скептицизъм по отношение на втората инициатива, именно Европейската инвестиционна банка. Господин Хойер Председателя на ЕИБ заяви съвсем наскоро, че банката има възможност да дава средства на малките и средните предприятия, да отпуска такива средства, ако те наемат млади хора, да се надяваме, че с течение на времето това усилие на ЕИБ ще бъде отчетено и ще допринесе за намаляване на младежката безработица. Ще видим до каква степен точно ще се разпростре тази помощ от страна на е и Б. Но мисля, че сигналите, които идват от там са окръжителни. По отношение на черни работниците, работниците на, на, на, на черния пазар, май вече отговорих. По отношение на така наречените грюнарбайт, може ли да кажем така на немски, работните места в сектора на екологията? Ние създадохме план за действие, който се прикачи към пакета за заетост, който пък се появи през април миналата година. Заедно с госпожа Круз, заместник председателя на комисията, започнахме една инициатива, която е насочена към създаването на работни места в сектора на ИКТ информационните и комуникационните технологии. Всъщност, тези места, работни места, които наричаме зелени, са насочени към много различни сектори. Не само към ИКТ, към строителството, към енергоемките отрасли. Ние вярваме, че благодарение на обединението на, на усилията на тримата комисари, които работят в тази връзка, ще имаме конкретни предложения. Ще има семинар в Лондон. Домакин на този семинар ще е госпожа Ламбърт. Той ще е посветен на зелените работни места. Аз ще го посетя. Мисля, че до следващата година имаме известно време, за да създадем конкретни предложения. И сега, ако имам още една минута, за 30 секунди искам да отговоря на въпроса за фризьорите. Въпроса на господин Кристенсън, той обаче си тръгна. Аз пропуснах отговора на този въпрос. Мисля, че много хора проявяват интерес обаче към тази тема. Сигурен съм, че знаете, че няма автоматизъм в процеса и няма крайен срок. Комисията трябва да обмисли нещата, но няма автоматизъм по отношение на прехвърлянето на споразумение между социалните партньори в европейското законодателство. Трябва да осъзнаете, че комисията има много досиета, с които се занимава в момента и трябва да има последователност, трябва да от четем въпросите свързани с безопасността на трудовия пазар, но от друга страна трябва да вземем предвид и интелигентната регулация. Ето защо трябва да видим кое е правилното време да се действа и естествено не е лесно да се справим с е, конфликтите, които възникват. По отношение на безопасността на трудовия пазар, макар че понякога изглежда, че не обръщаме достатъчно внимание. Е, ние се занимаваме в комисията с този въпрос, но това е и отговорност на държавите членки. Тук се засягат разходите за предприятията, засяга се равнопоставеността на единния пазар, засяга се и ръководната роля на Европейския съюз. Е, така че ние полагаме максимални усилия, за да откликнем на европейските партньори. Благодаря. Председателя. Благодаря. Това беше отлично заключение от страна на комисаря. Структурният диалог с вас е полезен и искаме да го продължим. Да се надяваме, че ще имам възможност да обсъждаме всички тези важни въпроси и за бъдеще. Благодаря на всички колеги, които останаха до края. Благодаря на преводачите и на секретарията. Приятна вечер на всички.